Okay, everybody. Um... И така. Добре дошли всички. Моля да заемете местата си, тъй като, както винаги, програмата ни е доста натоварена. Та едва ли следва да правя някакво встъпление, така ще економисаме 5 минути от 10, които вече изгубихме. Ще проведем публично изслушване, посветено на търговията с цени книжа на нерегулираните пазари е, и е, дериватите. Ще изслушаме изложение от представители на надзорните органи, на, на държавните органи, е, доставчици на инфраструктура, брокери, дилари и големи корпоративни крайни потребители. Ще изслушаме всички тези изложения, след което ще проведем кръг въпроси и отговори. Давам си сметка, че първият ни докладчик, господин Жоае, вероятно трябва да си тръгне малко по-рано, е, така че ще трябва да зададем след всичко това въпросите си най-напред на него. И накрая едно кратко е, заключение, обобщение от страна на господин Вернер, е, Вернер Ланген, който е автор, работи по нашия доклад за дериватите. Е, моля предварително докладчиците да се придържат към времевия регламент. В противен случай няма да имаме време за въпроси, което е най-добрият начин да е един депутат. Освен това, моля да не говорите все пак твърде бързо, тъй като ще затрудните преводачите и така ще загубим още време, ако се налага непрекъснато да ви напомням да говорите по-бавно. Така, първият ни оратор е господин Жан-Пьер Жое, председател на АМФ, органа, който регулира финансовите пазари, също така член на комитета на европейските регулиращи органи по ценни книжа. Позволете ми, госпожо председател, веднага и аз да се впусна в същината на своето изложение. Ще говоря на френски язик, за да могат нещата да протекат колкото се може по-бързо. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, на заседанието на Г20 в Лондон темата, която ни занимава днес, бе скицирана. А, в Питсбург а, миналия месец септември Г20 най-сетне разговаря за стандартизацията, регистрирането и клиринга на дериветите, които се обменят пряко между страните по сделката, т.е. извън борсата. И а, днес а, а, остава да спазим поетия ангажимент и аз съм убеден, че много бързо ще а, е, преминем от думи към дела. Надявам се, следователно, е, вашата работа, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, в тясно сътрудничество с усилията на Европейската комисия и на съвета, ще бъдат и бързи, и основани на консенсус за е, да могат е, нашите европейски стандарти утре да вдъхновят нашите партньори. Благодаря предварително господин Ланген. Аз е, се радвам, че отново се виждам днес с него. Благодаря му за отличния доклад. Параметрите ясно са посочени в неговия доклад, направленията на дейност също. Благодарение на господин Ланген, най-трудната част от работата вече е извършена. А регулаторите на пазара, както вие е, подчертахте, от е, своя страна работиха в рамките на Комитета на регулиращите органи по ценни книжа, който аз председателствам. Какво искаме? Нещо много просто. В случай на пожар, така да се каже, в случай на изпадане в несъстоятелност на системен субект, ние бихме искали да спуснем автоматично противопожарната завес. С други думи, не желаем вече взаимната зависимост между финансовите е, субекти, която съпътства нашата глобализация, да поставя под заплаха стабилността на всички. На второ място, тъй като прозрачността благоприятства доброто функциониране и целостта на пазарите, ние бихме искали да не се повтаря онова, което бе практика до сега, да се вижда, да се знае кой, какво, от кого купува, на кого продава и на каква стойност. Как да процедираме? Смятам, че е необходим един, така да се каже, триптих. От три части. Стандартизиране, компенсиране, регистриране. Най-напред стандартизирането. Защото само онова, което е стандартизирано, може лесно да бъде компенсирано, да бъде възстановено. И а, а, всички сме заинтересовани от това регистрацията, стандартизацията да е такава, че да гарантира лесното разплащане. Знаем, че не всичко подлежи обаче на стандартизация и все пак това не е извинение за бездействие. И по-нататък разплащането или клиринга. Клиринговите къщи са фактически противопожарните завеси. Бих искал да подчертая, че утре те ще бъдат една от съществените брънки в рисковата верига и е, ще гарантират солидността на пазара. Ето това е причината, поради която Комитета на европейските регулатори ще предложи строги стандарти за регулирането на клиринговите къщи. Лично, нека кажа, ми се струва, че дори следва да ги регулираме почти като кредитни институции. Тъй като ми се струва съществено значение и с тези си думи не ангажирам комитета, който председателствам, че компенсационните или клиринговите къщи, е, които е, се намират на територията на валутната зона, която се използва за референтна, трябва да бъдат регулирани, тъй като в края на краищата е, банката, която упражнява надзор върху тях, е платец от последна инстанция. Би трябвало да адаптираме своите изискания, изисквания така че да има една премия при клиринга, това, което се е, предлага от е, е, банковите регулатори в рамките на комитета от Базел. Както нищо, не всичко може да бъде стандартизирано, така и не всичко може да бъде компенсирано, т.е. да бъде разплатено. От което разбира се не следва, че клиринговите къщи не могат да участват ефикасно в управлението на риск. На трето място, регистрацията не е нормална и кризата във връзка с е, е, държавния дълг на Гърция е, категорично подчертава това. Регулаторът да не може незабавно и безусловно да получи информация за сделките на пазара на деривати. Е, това е толкова въпрос на европейска суверенност или суверенитет, колкото и въпрос на ефикасност на надзора на а, е, пазарите. Поради което е, нашият комитет е, е, е заинтересован от създаването на регистрационна е, камера, е, т.е. Сдружение на търговските е, е, депозитари и този нов механизъм ще подобри макронадзора на извънборсовите пазари. Можем да си представим тази камера да бъде използвана и за микронадзора, за да се установяват по-ефикасно злоупотребите на пазара и аз подкрепям тази идея. Разбира се, е, възможно е всичко това да се сведе до надзора върху е, сделките извън борсата, съгласно действащата директива, но това би било твърде трудно, тъй като при 27 регулатори е, нещата биха били сложни. Ето защо, според мен, е за предпочитане да има една, един централизиран пункт е, за събиране на информация чрез регистрационните камери, при което всички пазарни субекти да бъдат обхванати, а не само е, пазарните субекти, които са поднадзорни на един или друг регулатор. Що се отнася до местонахождението и а, е, желателният брой на тези регистрационни камери, има две възможности. Е, можем да имаме една единствена камера на световно равнище и от това високо равнище е, ще се оглеждат най-добре всички е, транзакции и по-нататък регистрация по блокове, по регистрационни блокове в името на суверенитета, но при запазване на автоматичния достъп до данните. Би казал, че тези два подхода са допустими и единия и другия но в интерес на простотата и изчерпателността би следвало да предпочетем една единствена регистрационна камера на международно равнище при условие, разбира се, че европейският регулатор има гарантиран и неограничен достъп до съдържащите се в тази регистрационна камера данни. Ако това условие не е на лице, ще трябва е, да се обособят отделни камери по е, търгувани активи. И трудно бихме приели при това всички договори, които се сключват от всички е, европейски финансови институции е, да бъдат е, отдадени на извън европейска организация и европейското законодателство би трябвало да хвърли светлина върху дебата по е, тези въпроси. Ето това е троицата, по която работи нашия комитет. комитет. Ние следваме пътната карта на Г20. Първоначалното намерение бе, доколкото е възможно, търговията на деривати е, и е, извънборсовата търговия да се основе на една, така накрая ще организирана платформа. И това е от съществено значение за преодоляване на последиците от кризата. В заключение бих искал да споделя личното си мнение по два въпрос. Европейската комисия, вашия доклад, че господин Ланген и други членове на парламента са запознати е, с е, въпроса, но е, размисълът все още не е достатъчно задълбочен. На първо място, каква ще бъде ролята на новата Европейска агенция за пазарите на ценни книжа. Според мен тази агенция следва да упражнява надзор върху инфраструктурите в европейски мащаб, а защо не и световен. Във връзка с Европейската система на централните банки, тази агенция ще трябва да лицензира клиринговите къщи, и е, ще разполага с е, правомощия за надзор. Но аз не смятам, че агенцията за пазара на ценни книжа е, би е, могла да върши това в оперативен порядък. Е, за оперативният надзор е необходима връзка с националните регулатори. Председателката прекъсва докладчика. Прескочихте почти с една минута в даденото ви време. Моля да а, обобщите. А, и, и последното, което ми се струва важно, е тази агенция ЕСМА или ЕОКЦП да може да общува а, пряко с всички надзорни органи, с всички финансови институции, в това число банките. И последно. Чрез тези камери за регистрация и клиринговите къщи, е, струва ми се, ще бъде важно е, да се е, приложи директивата за пазарните измами и злоупотреби, за да се натрупа опит на едното прилагане. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Раздадени са ви речите на оригинала, в оригинал, така че ако искате да прегледате по-подробно речта, това, което е било изпуснато, тъй като аз помолих оратора да прекъсне, имате възможност да го направите. Следващият оратор е Хенрик Полсън, който отговаря за европейските деривати в НАСДАК. Заповядайте. Госпожо председател, Дами и господа депутати, господин Ланген, благодаря ви за поканата да се изкажа от е, имата на борсите и клиринговите къщи. Казвам се Хенрик Полспсън и управлявам европейските деривати в NASDAQ е, QMX. Ние работим в пазари в цял свят – също така осигуряваме пазарна технология на повече от 70 пазари в пазара в 50 страни. Целият ми професионален път е преминал в областта на дериватите, като съм работил в клирингови къщи. Дериватите са чудесни инструменти. Те са много важни за добре функциониращата пазар, е, съвременна економика. Обаче, време е да обърнем по-голямо внимание на управлението на риска и регулацията. Финансовата криза от 2008 година показа болезнено ясно, че извън борсовите деривати могат да засилят риска в економиката, ако не бъдат правилно управлявани. Участниците на пазара, в това число банките, борсите, клиринговите къщи, заедно с политиците и регулаторите, предприемат необходими и много важни стъпки, за да намалят рисковете в областта на извънборсовите деривати. Искам да посоча, че на заседанието на Г20 прие заключения, които представляват кръгален камък. Там се казва всички дари, деривати трябва да се търкуват на борсови платформи и да, се, и да има клиринг чрез е, централни контрагенти. Договорите трябва да се докладват на търговските репозитари. Другите договори трябва да са предмет на изисквания за повишени, за по-високи капиталови изисквания. Мисля, че е време да приложим на практика тези принципи. Това би било важна стъпка в разработването на стабилни финансови пазари и а, принос за оздравяване на европейската економика. Борсите и централните контрагенти обслужват целта за ефективни и стабилни финансови пазари. Те доказаха своята устойчивост по време на кризата. По време на кризата борсите и централните контрагенти осигуриха необходимите услуги на прозрачните пазари. Те осигуриха стабилност и доверие за, в финансовата система. Ползата от централния клиринг в сравнение с двустрайното управление са свързани с намаляването на риска. Клиринговите къщи са в две посоки, от продавача към потребителя и обратно. По този начин централният контрагент може да поеме риска и да осигури обезпечаване на позициите. От гледна точка на пазарната структура, централните контрагенти могат да поемат рисковете, с които са свързани деривативите. Централните контрагенти са средства специално предвидени за тази цел. И аз бих искал да хвърля светлина върху три много важни аспекта, свързани с, с ползата от централните контрагенти. Първо, Централните контрагенти дават възможност за управление на риска на пазарда. Това, е, това проистича от гените на управлението на риска. Винаги трябва да мислим за управлението на риска. Винаги трябва да има обезпечение. Никога да никога да се предвиждат изключения за големи клиенти, малки клиенти, съседи и така нататък. Винаги отношението трябва да е едно и също. Винаги трябва да се осигурява защита срещу неизпълнение. Клиринговите къщи е, действат решително и категорично и при най-малкото съмнение за неизпълнение. И това е едно от, е, един от сериозните приноси на централните контрагенти. Това е дисциплината. Второ, е, централните контрагенти дават е, възможност всичко да се средоточи в един контрагент. Тоест няколко сделки в няколко контрагенти. При централния контрагент всичко се събира в една позиция в един контрагент. И на трето място централните контрагенти никога не заемат позиции, никога не поемат пазарен риск. Ако има неизпълнение или ситуация, в която централният контрагент е бил принуден да заеме позиция, винаги трябва да се предприеме стъпка за затваряне на тази позиция. Тези характеристики, които са специфични за централните контрагенти, ги правят отлично средство за управление на риска. Много по-добро средство, отколкото двустранните договори. Възоснова на казаното до тук и след тези хвалебствени думи за клиринговите къщи, следва да направим оговорката, че централните контрагенти не са подходящи за всички продукти. Има деривати, които са твърде сложни, е, високорискови или се използват е, по-рядко. Тези продукти не са особено подходящи за клиринг чрез централни контрагенти. Централните контрагенти могат да осигурят сериозен принос за големи части от пазара, но не могат да разрешат всички проблеми на пазара. С нарастващото използване на централните контрагенти е задължително те да бъдат добре регулирани нова общоевропейска регулация на централните контрагенти трябва да е важна част от законодателството. По този начин ще създадат условия за равнопоставеност в Европа за клиринговите къщи. И като NASDAQ OMEX ние приветстваме е, това както в регулирането, така и надзора на клиринговите къщи. Условията и това ще осигури равнопоставеност в Европа. Бих искал да включа, да хвърля светлина само върху една от областите, които би трябвало да подлежат на регулация. Смятам, че независимостта на централните контрагенти е много важна характеристика, която осигурява отсъствието на конфликти в е, управлението на риска, и благодарение на която централните контрагенти могат е, да е, функционират по независим начин. Борсите също могат да играят засилена роля в осигуряването на стабилността на пазара. Очевидно е, че прозрачността на цените осигурява определена полза за финансовите пазари и когато се изисква определени деривати да се търгуват на борсата, сделките ще се осигуряват по най- економически целесообразен начин и по най-прозрачен начин. Освен това, търговията на борсите осигурява неутрален достъп до пазара. А това е изключително важно и не на последно място в период на сътресения, тогава когато има нужда от открити и прозрачни пазари. Няколко думи за корпоративните крайни потребители. Аз мисля, че те са изключително важни и е необходимо да се е, и е необходим конкретен индивидуален подход към тях. Очевидно е, че не всички е, корпоративни клиенти са е, системни субекти. Но въпросът за системния риск не трябва да се решава само възоснова на това как се използват дериватите. Не за това как най-често се използват дериватите. Те могат да бъдат използвани по най-различни начини и на практика може да се окаже, че е много трудно те, това да бъде следено. Най-добрият начин за измерване на а, системния риск е размера. Много големите позиции могат да са свързани с системен риск, независимо от а, това, как, от спецификата на фирмата. Централният клиринг трябва да се прилага от корпоративните а, клиенти от, при преминаването на определен прак. И в заключение, тъй като ми изтича времето, Извънборсовите деривати бяха в основата на кризата. Сега е необходимо да предприемем необходимите мерки, за да ограничим рисковете в областта на извънборсовите деривати. Е, нормативите трябва да се преразгледат и да се осигурят повече стимули за пазара, за да се осигури по-безопасен начин за търговия и клиринг. Клиринговите къщи, борсите и репозитарите определено ще направят дериватите по-безопасни и ще осигурят повече стабилност и, и сигурност на финансовите пазари. И накрая, управлението на риска се оказва, че е малко като да се опитваш да хванеш черна котка в тъмна стая. силното използване на клиринговите къщи а, и борсите няма да ни помогне да хванем котката, но ще, но ще се запали лампата и е много по-лесно да хванеш котката тогава, когато лампата свети. Благодаря. Благодаря. Знам, че не е никак лесно човек да спази регламента за изказване. Е, сега е, ни предстои да чуем двама оратори. В рамките на 15 минути е, Блайт Мастърс и Джон Билбек. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Аз ръководя Global Commodities за световни стокови пазари в JP Morgan на продължение на 20 години и добре познавам деривативните продукти. Те са част от финансовата криза, макар и да не я причиниха, определено са част от разпространението на заразата. И всички ние трябва да извлечем правилните полуки от случилото се. Нека също така помним обаче, че дериватите са съществен елемент от нашия економически живот, който намалява разходите и способства за управлението на риск. Тази връзка бих искала да се спра на два въпроса, които с основание се подчертават и от докладчик. Първо, липсата на клирингови инфраструктури за намаляване на системния риск и второ, липсата на прозрачност, особено пред регулаторите тази връзка ще засегна и въпроса за спекулирането на тези пазари. Що се отнася до клиринга, очевидно е, че се по, по голямото присъствие на клиринга е от съществено значение и трябва да бъде съответно регламентиран. Обаче трябва да бъдат отчитани два фактора. Не всички участници на нерегулирания пазар могат да участват в клирингова система. Крайните потребители единодушно заявяват, че това, ако бъдат принудени да участват в клирингова система, би ги натоварило с повече разходи. На второ място, не всички деривати могат да минат през клиринг. Ораторката бърза, твърде, Ще говоря по-бавно, извинявам се. Ето защо е, клирингът трябва да се наложи на е, системно значими финансови институции, е, чието провал би могъл да застраши финансовата система и цялата економика, но да не се налага на огромното мнозинство крайни потребители на системата, които не представят системен риск. Що се отнася до това, кое трябва да бъде предмет на клиринг – Критерият трябва да бъде степента на взаимовръзка между системно значимите институции. Ние предлагаме регулаторите да определят високи процентни прагови е, равнища, е, като определят точно експозициите на всички участници по типове активи. Този подход би обхванал значителна част от пазара на деривати, гъвкав е и най-вече избягва необходимостта да се определят конкретни условия или някаква стандартизация при наличието на значителни стимули за участие. По въпроса за взаимовръзката, накратко бих искала да се е, спра на някои предложения за оперативна съвместимост на клиринга е, на, на, на деривати. Когато става въпрос за дългови и дялови е, книжа, и оперативната съвместимост има своите предимства, но пазарите на деривати са различни. И оперативната съвместимост между такива пазари поражда нови рискове за разпространение, така да се каже, на заразата. Накратко, ние имаме сериозни резерви по отношение оперативната съвместимост на деривативните пазари. Що се отнася до въпроса за стимулите, те са от съществено значение за гарантирането успех на прехода към клиринг. Капиталовото третиране е, е очевидните инструменти. Макар и да има основание за налагане на по-високи капитални изисквания за договори, които не са предмет на централен клиринг, ние е, смятаме, че е, двустранният клиринг е съвместим, сравниме с централния клиринг и това би трябвало да се отрази в съответните капиталови изисквания. И накрая по въпроса за стимулите, трябва да е, се занимаем с въпроса за е, дружественото управление и комитетите по управление на риска на централните контрагенти. Това е от съществено значение. Е, клиринговите участници, които предоставят финансови ресурси, би следвало да участват в управлението на централния контрагент. Връщайки се на въпроса за прозрачността, ние от все сърце подкрепяме усилията за увеличаване на прозрачността, за наблюдение и намаляване на системния риск. Прозрачността обаче не може да бъде самоцел. Ето защо изискванията за е, прозрачност следва да бъдат пригодени така, че да обезпечават широките цели, в това число за поддържането на ликвидност. Надзорните органи ще се нуждаят от пълна прозрачност по натрупването на дериватни позиции чрез търговските депозитари, както вече се каза. И за да се гарантира един добре функциониращ е, пазар за управлението на риска, пак ще трябва да се избира в рамките на дилемата прозрачност и ликвидност. Отвъд определено равнище, публикуването на търговските намерения на е, търговците би могло да бъде в техен ущърп. Ето защо ние бихме предупредили срещу е, изкушението е, тези сделки фактически да бъдат изнесени на официалните борси. И накрая е, за е, сравнителните предимства на спекулативните сделки и е, отношенията между търговски крайни потребители е, по отношение на хеджингови операции. Способността на участците на финансовия пазар да търгуват с хеджинговите инструменти е толкова важна, колкото и способността на корпоративния крайен потребител да се предпази от риска на пазарна колебливост в собствения му отрасъл. Пазарите могат да съществуват единствено, защото има различни хора с различни апетити за поемането на риск. Може това да се нарече инвестиция, може да се нарече спекулиране. Обаче, ако регулираме участието в пазара, бихме накърнили неговата ликвидност. И накрая, по въпроса за е, суветар, су, суверенните дългови инструменти, нека кажем, че кредитните деривати не пораждат е, бюджетен дефицит. Напротив, те създават ликвидност, благодарение на която правителствата могат да управляват държавната задлъжнялост. И регулирането в този случай следва да бъде съотнесено към риска от намаляване на доверието в пазар. В заключение, ние сме привързани към реформата на тези пазари и подкрепяме много, ако не и всички от предложенията, съдържащи се в проекта доклада Лангер. Благодаря ви за дадената ми възможност. Uh, um, <laughs> Благодаря ви, както каза председателката. Успяхте да се вместите във времето. Сега, управителният директор и... и главен оперативен директор на Deutsche Bank. Госпожо председател, членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за поканата да представя пред вас важната тема за извънборсови деривати. Аз ще говоря за извънборсовите пазари на дериватите, необходимите промени и ползите за фирмите в цяла Европа, свързани с добре организирания пазар. Сега да представя контекста. Извънборсовите деривати съществуват от 25 години и се прилагат от повечето фирми в Европа, за да управляват търговски риск. Тези рискове са свързани с валутни експозиции, Разходите с финансиране, свързани, на които са изложени е, кредитополучателите, в това число правителства, международни агенции, Извънбърсовите директиви осигуряват на фирмите е, ефективни механизми за прехвърляне на риска с цел защита при економически е, спад. Те прехвърлят финансовите рискове от крайните потребители към банките и други субекти, които могат да ги управляват. В Европа ние имаме ефективни конкурентно конкурентоспособни извънборсови пазари. Ние обаче трябва да положим сериозни усилия, за да усъвършенстваме тези пазари и да работим с регулаторите в Европа. Аз ще се спра на три основни области. Клиринг, прозрачност и търговия. Ще започна с клиринга и обезпечаването. Добре капитализираните и регулирани клирингови къщи с солидни процедури за управление на неизпълнението могат да намалят значително системното въздействие на неизпълнение на голям кредитополучател. Има целесообразно е това е целесообразно за финансови институции, но не и за, не и за много крайни клиенти. Нефинансовите корпорации не обявяват обезпечението за извънборсовите търговии. Също така това би било е, стимул да не хеджират риска си и те стават по-уязвими. Друг въпрос, е, в който бихме искали вие да помислите внимателно, е законодателството да обхване подходящите продукти. Някои не извънборсови продукти не се подават на е, клиринг. Валутните операции са един такъв пример. Клиринговите къщи, техните членове и регулаторите трябва да обединят своите усилия, за да определят кои продукти са подходящи. Също така е разумно да очакваме членовете на клиринговите къщи да имат право на глас и да участват в взимат на решение за това как те се управляват клиринговите къщи трябва да бъдат добре регулирани. Много е важно да не се оставят да се конкурират възоснова на по-низки нормативи за управление на риска. Няколко думи за прозрачността. Основният въпрос е свързан с това, че извънболсовите пазари отдавна са непрозрачни за регулаторите. За установяване на цената за предварителната цена им съществуват значителни, съществува значително количество данни, за да могат потребителите на пазара да разберат коя цена е справедлива. Търговията и посттърговията е по-сложно явление. Секторът подкрепя засилен достъп за надзорните органи. за примери ще ви дам базата данни в Съединените щати, която съществува от 2006 година. Можем да кажем, че през последните години има напредък. Тези глобални решения са по-подходящи от множествените местни депозитари оповестяването и разкриването на информация за търговската дейност на професионалните частни пазари трябва да се управлява внимателно и да се обмисли добре. Европейската регулация вече е, отчита тези взаимоотношения и е необходимо да се изгради законодателната рамка за извънборсовите деривати. Няколко думи за търговията и стандартизация. Стандартизацията е дума, която се използва често, когато се говори за извънборсови деривати, без да, се, без да има яснота какво точно се има предвид. Ние се борим за стандартизация на процеса и нормативната база, което води до ефективност на пазара. В някои случаи определенето на продукти с стандартни термини е разумно, например фьючерсни договори, търгувани на борсите. За много потребители на дериватите обаче стандартните а, термини са безсмислени и те трябва да имат възможността да а, приспособяват своите решения а, към съответните рискове. В заключение, всички са съгласни, че финансовите пазари трябва да се реформират, за да не възникнат, за да не се повторят сътресенията, които бяхме свидетели през последните две години. Из... Пазарите на извънборсови деривати са част от този процес, но ще повдигна три въпроса. Прозрачността трябва да се засили, но това трябва да бъде направено внимателно, за да не навреди на ликвидността. Клиринг е ефективен начин за намаляване на системния риск. И накрая, борсовите пазари никога не могат да осигурят инструментите за управление на риска, които крайните, от които крайните потребители имат нужда. Извънборсовите решения често необходими за хеджиране на конкретни рискове. Очаквам останалата част от заседанието и приключих с 23 секунди по-рано. Очевидно е, че трябва непрекъснато да ви насърчавам да бързате, каза председателката. Сега е, представители на големите корпоративни крайни потребители. Първият за 7 минути и половина. Хакан Фюк, директор на пазарни предлага в EON Energy Trading. Благодаря, госпожи председател, е, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви за поканата. Е, търговията с енергия е, е важна, за да може големите потребители и производители да компенсират базисния риск, така че да се управлява изменчивостта на цените за крайния потребител. Разработването на ликвиден пазар на електроенергия и газ е важен аспект от европейската политика. Политическите решения, свързани с извънборсовите деривати, би следвало да отбележат конкретните потребности на търговците на инвестиционни стоки. Приветстваме предложението за повишаване на прозрачността и стандартизацията, за подобряване на регулаторния надзор. Загрижени сме за задължителния клиринг и задължителната борсова търговия на стандартизирани деривати като крайни, доколкото крайните потребители имат по-малък системен риск в сравнение с финансовите институции и въвеждането на задължителен клиринг за крайните потребители би било несъразмер. За разлика от финансовия сектор, несъстоятелността на един търговец с суровини, е, както показва практиката, може да доведе едва до временни е, ценови колебания. Да вземем е, случая на Енрон – Важно е да отбележим, че крайните потребители са защитени от действащата уредба на енергийните пазари, която гарантира физическа сигурност и непрекъснатост на доставките. Ако погледнем показаното на екрана, тази схема би следвало да изяснява как ние боравим с управлението на риск. Енергетиката е много капиталоемка и капиталовложенията в активи, като електроцентрали, е, поражда е, изложеност на стокови рискове. Като тук, разбира се, действат лимити. Е, кредитни лимити, касови лимити и ценови лимити. Или лимити свързани с паричните потоци. Имаме строга кредитна политика, благодарение на която кредитния риск се поддържа на приемливо равнище. Рисковете се управляват от пазара чрез едно оптимално съчетание от търговия на борсата, извън борсата, с деривати и договори за доставка. Например, стоковия ценови риск на е, един ТЕЦ се компенсира чрез продажба на електроенергия и купуване на въглища и емисионни квоти на форвардния пазар. Освен това, ние сме прозрачни по отношение на своите експозиции и те се публикуват в годишните ни отчети. когато а, търговията и когато определена сделка минава през клирингова къща, а, ние сме длъжни да оперираме а, с ликвидни парични а, средства. Но при колебанието на цените се поражда касов риск. И какъв бил ефектът на задължителния клиринг за нас като крайен потребител? Ценовият или касовият риск или съчетанието на двата ще порасне – при задължителен е, клиринг. Тъй като оптимизацията, която посочих, е, която ние осъществяваме, вече няма да бъде възможна. При константност на е, ценовия риск ще имаме по-висок касов риск, от което следва да заделим повече касови средства и да ги отклоним от капиталовложенията. Както знаете, ценовите колебания могат да имат различни последици и ние трябва да поддържаме парични средства, за да се предпазим от най-екстремните колебания на пазара. При при, както казах, при задължителен клиринг всичко това няма да бъде възможно. Ако е, се съпоставим с финансовите институции, ще видим две големи разлики по отношение на въздействието. Като крайен потребител, ние имаме естествена позиция, която е породена от нашето капиталовложение, от което следва, че при нарастване на цените на електро енергията, е, нормата на печалба при нас расте. Това е за разлика от финансовите институции, които общо взето са неутрални по отношение на тези колебания. Освен това, банките, втора разлика, имат по- лесен достъп до ликвидност, за разлика от е, е, дружествата в реалния сектор. За нас в енергетиката също така е важно да следим развитието на енергийните пазари. Пазарите в много части от Европа все още не са ликвидни. И въвеждането на задължителен клиринг би породило по-големи напрежения за вече действащите на пазара, а би предотвратило навлизането на нови играчи стоковата търговия не е от системно значение за финансовата система. Регулаторите би следвало да са загрижени в по-голяма степен в случай, че нямаме позиции на извънборсовите пазари, от което би следвало, че не хеджираме достатъчно отворените си позиции. Същото въжи и за капиталовите изисквания. Въвеждането на санкционни капиталови изисквания за сделки, които не са минали през клиринг, като стимул за крайните потребители да преминат към клиринг от е, централен е, контрагент, е, не би било съразмерно. Както казахме в самото начало, да, прозрачността трябва да бъде повишена. Ние също бихме искали да видим котката в тъмната стая. Важно е регулаторът да знае какво става на пазара – от наша гледна точка обаче е важно да се вземат предвид и основните активи, тъй като ние ползваме е, деривати само за хеджиране на физическите си позиции. В заключение, според нас, управлението на риска не би следвало да се санкционира. Напротив, дружествата следва да бъдат насърчавани да предприемат сделки за управлението на риск. Това е в интерес на финансовата стабилност, на, на инвестициите, на сигурността на доставките и ценовата стабилност за крайния потребител, в крайна краища за благоденствието на Европа. Според нас, е, задължителният клиринг е необходим само когато транзакцията е между две финансови институции. И най-сетне бихме искали да подчертаем, че продължаващата работа в рамките на Генерална дирекция енергетика на Европейската е, комисия за специфичен механизъм за гарантиране на прозрачност в енергетиката е именно мярката, която би била в полза на по-нататъчното развитие на пазара. Благодаря. Благодаря и накрая Ричард Рейбър, председател на Европейската асоциация на финансовите директори в реалния сектор. Благодаря, госпожо председател, за поканата. Най-напред ще представя нашия интерес към този въпрос. И след това ще се спра на четири въпроса. Европейската асоциация на финансовите директори обединява Сдружения на финансови директори от 17 държави членки. Ние сме професионален а, орган, не осъществяваме лобистка дейност а, и мотивът ни не е печалба. Тогава, когато сме, има, се осъществява сериозна промяна, като например сега извън борсвата търговия, ние се опитваме да насърчим а, взимането на разумни решения. Защо този представлява интерес? Защо този въпрос представлява интерес за нас? Както беше казано в началото, видяхме, че изпълнението ще доведе до изтичането на средства от европейските фирми за обезпечение. Решихме, ние твърдим, че по този начин рискът няма да се смекчи в желаната степен. Акцентът върху Уолл Стрит е значителен. Кризата в дериватите е свързана с европейските институции, а не пряко с предприятията в реалната економика. Е, те имат нужда от стабилна економическа и финансова среда. Аз искам да поставя акцент върху сигурността на работните места, защото дериватите оказват подкрепа, подпомагат заетостта и растежа би било сериозна грешка Европейския съюз да не допусне освобождаване за крайните потребители. Без освобождаване фирмите ще намалят хеджирането. Това по този начин техните фирми ще останат в по-голяма степен изложени на, на несигурността на промените на финансовите пазари. Проекто доклада на господин Ланген се спира по конструктивен начин на няколко ключови въпроса. Според мен има четири основни въпроса. Те са свързани с това как крайните потребители използват дериватите, въпросите свързани с малките и средни предприятия. Защо се използват деривати? Дериватите се използват за ограничаване на риска, а не е, за спекулация. Е, що за риски е това и защо няма хазарт и спекулация? Е, рискът, който се намалява с деривати е свързан с валути, лихвени проценти и стоки, защото фирмите трябва да внасят и изнасят той възниква и защото големите фирми теглят заеми на международните пазари. Благодарение на дериватите, средствата могат да бъдат превръщани в националната валута. Аз съм работил в големи и средни по големина предприятия в Европа, Съединените щати и Азия. Управителният съвет на фирмата винаги държи свеждането до минимум на всички възможни рискове да бъде основната цел на ръководството и спекулацията се забранява. Малко са изключението от това правило. Понякога се казва, че хеджирането означава нещата да се погледнат в контекст. Отговорът е лесен. Хеджирането, т.е. ограничаването на риска, създава сигурност. Повечето разумни хора биха казали, че в условията на економическа несигурност това е предпазливо. Един типичен пример за хеджирането е универсален магазин в държава членка, в който работят 24 000 души. 25% от стоките се внасят обикновено в долари. Има сериозен риск, свързан с разходите за потребителската верига. Втори въпрос е свързан с това как се използват дериватите. Универсалният магазин обикновено закупува валута на форвардния пазар. Те се договарят с банката крайният потребител а, има нужда от а, решения, които да са ориентирани а, към неговите конкретни потребности, по-точно свързани с заплащането на доставчиците. Фирмите също така използват деривати, за да се, за да се наберат финансови средства. Националната мрежа или National Grid е регулираният, регулираното предприятие, което осигурява електроснабдяване в Обединеното кралство. То често емитира облигации в евро и прави слопове на средствата, е, които са набрани в американски долари, за да финансира своите операции в е, Съединените е, щати. Накрая, има ли данни, че крайните потребители предизвикват системен риск. Аз разбирам притесненията на законодателите от системния риск. Смятам, че обаче това е, що се отнася до крайните потребители, това а, не създава поводи за притеснения. Ние видяхме как една банка може да обяви несъстоятелност за един уикенд. А може да бъде състоятелна или платежоспособна в петък и в понеделник вече да е обявена в несъстоятелност. През последните месеци Сриват на големи предприятия в Съединените щати е сериозен проблем. Ето, аз бих казал, че няма, няма смисъл да говорим за това, че крайните потребители представляват системен риск. Най-накрая, трябва ли да има различно отношение към малките и средни предприятия? Парламентът е прав да се е, тревожи за положението на малките и средни предприятия, които са изложени на същите рискове, както и големите е, фирми. Е, доводът за малките и средни предприятия е свързан с това дали смятаме, че големите предприятия са свързани с системен риск. Ако економическата комисия приеме, че системният риск не е много сериозен въпрос за големите фирми, тогава аз не виждам защо трябва малките и средни предприятия и големите предприятия да бъдат третирани по различен начин. Надявам, че комисията ще обърне внимание на тези предприятия. I would also expect the regulatory authorities, starting with ESMA, to have the ability to challenge individual... се, че регулаторните органи ще могат да обосноват правото на освобождаване на определени субекти. Аз говорих за това как се използват дериватите от крайните потребители. Надявам се, че ви убедих в това, че не става дума за спекулация. Обеден съм, че Евро... вашата комисия и парламентът ще оценят значението на това, което казах. Благодаря, казва председателката. А... Записах нези, които пожелаха да се изкажат. Може би ще ги групирам, но първо ще дам думата на докладчика Вернер Ланген. Благодаря на експертите за актуалния обзор, който ни представиха. аз също искам и да благодаря за това, че без да аргументират един срещу друг, подчертаха основните проблеми. Единодушни сме всички, че имаме нужда от по-добро регулиране. Това не подлежи на обсъждане. Остава въпросът а, какво означава стандартизиране, стандартизиране на процесите и продуктите или само на правната рамка. Трябва да работим по този въпрос и комисията в първата част от законодателните си разпоредби ще включи своята оценка. Стандартизирането тук включва и, се включва и сектора на, на промишлеността на отделните предприятия. След това въпроса с клиринговите къщи, централни контрагенти. Беше казано, че добре, когато в отделните валутни региони има такива централни контрагенти, трябва да се включи, както беше споменато, оперативната съвместимост, основния носител, за това, че не трябва да се увеличава риска, дори ако процесите се извършват от една централна клирингова къща. Един от колегите спомена въпроса свързан с това, може ли централните контрагенти да бъдат считани за банки. те трябва да имат капитал, трябва да са прозрачни, трябва да имат експерти. Дали трябва да изискват централните контрагенти и а, лиценз а, за опериране в качеството си на банка? От различни колеги беше спомената прозрачността на пазара, прозрачността на надзорните органи и прозрачността на конкуренцията. Въпросът е къде трябва да се сложи а, границата между защитата на данните и прозрачността, без да се, те да са в ущърп на ем, ефективността. Е, беше спомен... бяха спомената извън борсовите а, е, деривати а, е, и беше спомената риска от неизпълнение от страна на контрагента. В измененията имаше по-всеобхватни предложения, по- а, конкретни а, изменения, като имаме предвид и случилото се в Гърция. Бих искал да попитам експертите а, дали трябва да има а, отделни разпоредби, свързани с риска от неизпълнение от страна на контрагента. Благодаря ви. Um, will, um, I... Мисля, че трябва да посъберем повечко въпроси, защото може и да се дублират. Господин Доминикчи, докладчик Сянка от социалистическата група, социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да задам няколко въпроса. Жан Пьер Жуе, слушах се в неговото изказване, и той се позова на централни контрагенти, които а, да работят в отделните валутни региони. Какво означава това за еврозоната и за еврото в частност? Искам да попитам а, отделните оратори. По какъв начин може да се реформира управлението на централните контрагенти. И на последно място, каква възможност съществува да има електронна платформа за извършване на търговските сделки? Това означава в тази електронна платформа да бъдат включени всички деривати, които се търгуват. Дали това да са в рамките на регламентираните пазари или извън тях? Благодаря, Кей Свинбър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Лайъм, за това, че организирахте днешната програма. Много полезно бе да, да чуем толкова различни оратори с различни гледни точки. Е, както е обичайно, аз изказвам от гледна точка на малките и средните предприятия, на крайните потребители, но предвид вече чутото ще се въздържа, тъй като едва ли бих могла да допринеса нещо ново. Но по другите въпроси, е, е Единния е, европейски депозитар е, или репозитар, както казва ораторката, как фактически при липсата на, на такава институция бихме могли да структурираме информацията, която постъпва от цял свят. Освен това, регулирането да се диференцира по продукти по класове активи и обеми. И смятате ли, че глобалният регулатор е в състояние да наложи един гъвкав модел и как бихте могли да обхванете големите нефинансови дружества, това число е, енергийните? И ако възприемете гъвкав модел, също как бихте обхванали е, стратегията на хеджинговите фондове? Благодаря. Мисля, че бихме могли вече да очакваме първи е, няколко отговора. Нека и аз кажа, че неколкократно въпросите за централния контрагент и за валутната търговия е, прозвучаха тук. Е, господин Жуае тук каза, че Комитета на европейските регулатори до някъде се различава в позициите си е, по тези въпроси. Какви по-нататък биха били рисковете на централните банки като доставчик на ликвидност, имайки предвид, че твърде много е, деривати е, се разпростират върху няколко юрисдикции и валутни зони. Разбира се, валутните слапове са по същество такъв дериват, и е, какво би донесло това предложение за всички неща, които се ценообразуват в долари. И какво би следвало от това целият клиринг да става в Съединените щати или Това би могло да бъде един логичен извод. Питаме се наистина кои са движещите сили, кои са сериозните мотиви за това централен контрагент да действа във всяка валутна зона, вместо да се подходи по-прагматично е, и така да се сведат до минимум проблемите, които биха били породени от взаимната свързаност. Нека чуем, чуем първо господин Жуе, понеже знам той няма много време. Ще се постарая да спазя времето и сроковете. Искам да уверя председателката, че винаги ще има клирингови къщи в САЩ. Те са много влиятелни. Истинският въпрос е какво да се направи, за да не бъде в долари. В момента, в който, и тук отговарям на господин Доминиси, от момента, в който договорите са в евро, в тогава ще има една ликвидност от Европейската централна банка. Заплащания в евро. В момента, в който има определен определени de, de, de la Banque centrale. À partir... определени гаранционни депозити, в момента, в който е необходимо да има някой, който да проверява пруденциалните изискванията за потенциален надзор в клиринговите къщи, те имат определено влияние в определена зона. Аз лично смятам, че следва да има клирингови къщи в еврозоната по причини от практически характер и от политически характер, както и по причини свързани с, суверенитета. Съединените щати са си разработили свои инструменти, що се отнася до доларата и има си определени клирингови къщи в долари, еми трябва да ги имаме и в нашата зона, за да бъдем по-малко е, зависими, по-добре организирани. Това е моето лично мнение по тази тема. Тъй като в крайна края ще ние правим политика. И вторият е, въпрос е, по това, което беше казано от парламентаристите – мисля, че е важно да разполагаме с достатъчна е, гъвкавост по различни, за различните е, сделки и операции. Необходимо е различните институции да бъдат отворени и трябва да се отчита спецификата на определените субекти и пазари. В някои пазари са специфични, като пазара на енергетиката и на суровините. Трябва за тях да се предвиди съответна компенсация и регистрация. За да отговоря на наблюденията на господин Ланген, те са много уместни смятам, че трябва да се задълбочи стандартизацията на процесите, нормативната база и продуктите. Аз мисля, че е, Цезар има е, предимства, свързани с е, това взаимната свързаност на клиринковите къщи. Има твърде много рискове, свързани с прекалената концентрация, както и с голямото раздробяване. Има, има тогава, когато има силна концентрация на клиринговите къщи, трябва да има изисквания за пруденциален надзор. Второ, аз съм за това, което беше казано и аз лично смятам, че това трябва да се отнася и за кредитните институции. Те трябва да отговарят на не по-малки изисквания. Без да навлизам в експертни подробности, ще направя две наблюдения. Първо, струва ми се, че е важно да се направи разлика между това, което беше казано, но не беше подчертано. Това е, е клиринговите къщи за, за крайните потребители. Аз изслушах внимателно техните наблюдения и Цезар ще помисли върху тях, ако бъд, постъпят достатъчно обосновани изисквания за освобождаване, ще ги обсъдим не сме. Бернар, Бернар Ленгер каза, че нещата са малко по-различни по отношение на малките и средни предприятия. Не можем да компенсираме всичко за всички. Трябва да бъдем реалисти. И последно. Държавният дълг и, и инструментите мисля, че това трябва да влезе в механизмите за компенсация. Не можем да забраним слаб, слаповете при кредитно неизпълнение. Смятам обаче, че това трябва да влезе а, в категорията компенсация. Мисля, че това се прави, господин Ланген, на европейско ниво. Uh, thank you. I... Благодаря. Мисля, че ние ще трябва да бъдем малко по-кратки, но господин Жуе трябва да стръгне по-рано и не е необходимо да отговаряме всички на всичко. Блайт се иска да се изкаже. Господин Полсън? Мисля, че е по-добре да се придържаме към последователността, за да не се обърквам. Първо по въпроса за валутната търговия. Аз имам становище, тъй като представям клирингова къща със седалище в Стокхолм и работи по настоящем 6 различни валути. Е, нямаме е, Разбира се, отделен лиценз във всяка от страните по валутите, с които работим. На управлението на риска си е на лице. Този разговор, според мен, две неща са важни. Парите на една централна банка са нещо по-добро, нещо по-безопасно, но, но депозитите, задължителните резерви в централна банка не са задължителни за една солидна клирингова къща. Правилата трябва да са такива, че да гарантират всичките необходими процедури, но не непременно с участието на Централна банка. И на второ място равнопоставеността в Европа. За мен е от огромно значение Европейският съюз да се отнася еднакво към всички страни и да се дава възможност човек да провежда стопанска дейност навсякъде. И ако е, изискванията на Централната банка е, бъдат въведени като задължителни, то до Централната банка от всякъде трябва да има достъп. Да засегна ли и другите въпроси? Да, ако желаете, но, но не сте длъжен да, да обхващате всичко. Само онова, което представлява интерес за вас или което евентуално е адресирано до вас. Знаете, ще има още въпроси, е, поне още три пъти по толкова. Добре, накратко на още два въпроса. Да се регулират ли централните контрагенти като банки? Отговорът е не. Е, това са специфични е, форми и са специфична роля на пазара и следва да бъдат регулирани именно като такива. Вероятно, много от аспектите на регулирането е, на централните контрагенти и на банките биха съвпаднали, но е важно да се отчита спецификата и а, накрая една или много клирингови къщи. Ние сме за конкуренцията и естествено бихме искали в Европа да останат да действат няколко клирингови къщи. Благодаря. Блайв, ако ми позволите да се върна отново на първия въпрос за фрагментираността на централните контрагенти, въпросите за държавните дългове. Важното е, е, което трябва да се каже тук, е, че търговските е, репозитари и централните контрагенти не са непременно едно и също нещо. Централните контрагенти са принципали, е, които играят на, на пазара в качеството си на контрагенти срещу други пазарни участници. Репозитарят е нещо много по-просто. Това е просто склад за информация. И според мен е възможно да се реши зададения тук въпрос за адекватния обмен на информация е, в максимално широк териториален обхват. И то достатъчно пръсто, просто. ДТЦЦ е, е, е един търговски репозитар, който е характерен в случая. Той обяви, че ще предостави търговска информация на всеки оправомощен регулатор е, който с основание иска информацията. Възоснова на контактите си с регулаторите навсякъде по света по този въпрос, аз съм убедена, че ще се е, получи консенсус в полза е, на обмена на информацията, независимо от това дали физически сървърът на един репозитар се намира в Европа или където и да било териториално. Освен това, мисля, ще бъде възможно участието в тези мрежи е, и, и съответно е, самото съществуване на, репози... на е, репозитарите под условие, че всички участници ще са готови да споделят информацията си без проблеми. Що се отнася до централните контрагенти, е на лице сериозно економическо основание против прекомерната фрагментираност. Фрагментираността е, накърнява е, е, ефективността и може да засили риск. Общо заето целта би следвало да бъде да бъдат сведени до минимум различните централни контрагенти и аз общо заето бих препоръчала по един на клас активи, тъй като е, рисковия профил се определя от типа актив, а не от териториалното местонахождение на транзакцията или на контрагентите. Така че е, убедено, убедена съм, е, като препоръчвам аналогично, сходно регламентиране на централните контрагенти по света, като е, стремежът би следвало да бъде е, да, да се сведат до минимум централните контрагенти и да бъдат обособени по клас активи. И още един въпрос, който вероятно е адресиран до мен, тъй като аз засегнах е, темата в експозето си за гъвкавия, така да се каже, подход към процентните прагови равнища за системна значимост на съответния субект. Е, например, ние, JP Morgan, сме системно, е, биха ни казали, че JP Morgan е системно значим и би следвало е, такава и такава част от транзакциите да минават през клиринг. Защо според мен това е и желателно и осъществимо? Защото на първо място така се преодолява е, риска, свързан с определението на стандартен или отговарящ на условията договор. Е, премахва се фактически е, стимула, както на централните контрагенти, така и на участниците в пазара, да усложняват операциите си просто за да избегнат изискването за централен клиринг ако всичко се сведе до, до, до количествени е, прагови равнища, е, всичко ще бъде ясно и просто е, и, и е, вече е, участникът на пазара ще избира кое точно да пусне през клиринг, е, стига да достигне е, нормата, която му е зададена. Подходът, който има адхок е, от Федералния резерв, от Комисията за ценните книжа и фондовите борси и други, се свежда до това да, се, да бъдат убедени дилърите е, да се държат именно по този начин. Е, е, дилърите през последните години все повече настояват все по-голяма част от обемите им да преминават през централен клиринг. За съжаление, Твърде малко бе направено твърде късно и в навечерието на финансовата криза проблемът все още не бе е, разрешен. Тоест практика вече има, е, без да е, е, е формално законово изискване. Не, че с това искам да кажа, че няма нужда от е, законова уредба. Е, но с това искам да кажа, че е, практика е на лице и във всеки случай не бива да се стандартизира един твърде динамично развиващ се пазар. А, благодаря. Някой друг от докладчиците желая ли? Да. Господин Елбек. Съвсем набързо по въпроса за централните контрагенти. Не знам дали да преминете към следващата група от въпроси, искате да изчерпите предишните. Но а, ние сме с радост, ние сме готови да се върнем на въпроса за централните контрагенти по-късно. Сега за крайните потребители. Искам да коментирам казаното от госпожа Суинбърн. Е, за е, обемите на потребителите. Госпожа Суинбърн попита дали е възможен гъвкавия модел. Според мен тук е, има два основни въпроса. Единия към крайните потребители, а другите към регулаторите, към крайните потребители. Използват ли се деривати за намаляване на риска? Има ли доказателства за това? Мисля, че голямото мнозинство от крайните потребители биха казали да. Вторият въпрос, който трябва да бъде зададен на регулаторите е дали има данни за системен риск е, при нефинансовите крайни потребители. Аз смятам, че не финансовите крайни потребители е, предизвикват сериозен системен риск. И аз се надявам, че решенията за освобождаване трябва да се взимат възоснова на това дали има системен риск или не. Председателката, сега пак давам думата на депутатите, защото е възможно да има допълнителни въпроси за управлението. По първия въпрос за централните контрагенти в еврозоната, вие се спряхте за, върху въпроса за това, че стоките са деноминирани в долари. Аз не мисля, че е необходимо да се опитваме да регулираме, защото японците ще се опитат да си върнат слоповете в Япония и не съм убеден, че пазара ще спечели от това. Така че не съм съгласен с тази идея. Сега ще ви кажа кой чака на опашката за въпроси. Мисля, че е, трябва да ги групираме на две групи. Председателката изчита имената на е, депутатите, които искат да зададат въпрос. Ако някой друг иска да се запише, Паскал, ти си е, докладчик в сянка. Тогава ще ви включа в първата група. Давам думата на господин Клут. Благодаря. Благодаря на експертите за предоставената информация. Имам два кратки въпроса. Вие многократно подчертахте, че ние сме за прозрачност, но все пак а, беше разводнено малко това понятие, като се казва да, да има прозрачност, но тя да не е прекалено голяма. Може ли а, по, по-точно да се определи това понятие? Дали това понятие, дефинирането му ще, ще има за цел а, запазване на а, сегашното състояние? Би ме интересувало къде ще бъдете по-конкретни? Вторият ми въпрос. Разбирам, че по отношение на сделките, които сключвате и правите, има рискове, които искате да управлявате. Ам, дериватите сами по себе представляват ам, рисков фактор. Може ли да си представите или виждате ли някакви альтернативи? По отношение на, на управлението на риска, което днес а, обсъждаме, да представлява риск само по себе си. Okay, Pascal, if you want to go now, then. Паскал, сега ли искате думата? Два въпроса към господин Жуе. Първият. Съвместимостта в каква степен, ако имаме една-две клирингови къщи в Европа, трябва да бъдат взаимно съвместими? Дали да бъдат разположени извън Европа? Ако да, при какви условия, какви рискове, с какви е, рискове е свързана липсата на съвместимост? Втория въпрос е свързан с е, СДС, видяхме, че когато ще взема, пример А и Г, тогава, когато застрахователят би трябвало да, да приеме застраховка срещу риска, той самият е изложен на системен риск. СДС като а, продукт е доказал своята неефективност. И по-нататък, можем ли да кажем, че тогава, когато една финансова институция издава а, извън борсови деривати, поема ли опасността и риска от несъстоятелност за а, своя сметка? Като бих искал да знам какво мислите за това като регулатор. Ани. Благодаря, госпожо председател. Господин Жулие, вие споменахте централните звена за разплащане и би било недопустимо регулаторните органи да няма директен достъп до необходимата информация. Това беше казано във връзка с економическата и финансова криза в Гърция. Чухме различни представители на, ва... на вашия експертен съвет. Какво е вашето мнение по отношение на външно-борсовите извънборсовите операции, каква трябва да е степента на задлъжняване, какво ще се случи в настоящия момент, ако имахме така, такъв а, централен контрагент, дали ситуация ще, ще изглежда по различен начин? Удо благодаря госпожо председател. Колегата Ланге така формулира въпроса и попита експертния а, съвет. А, попита, говорим ли за продукти, за услуги, за процеси, за правна рамка. А, кой инструмент, кой лост трябва да се използва? На този въпрос не получихме адекватен отговор. Нека а, отговорите на него, като започнем с продуктите. А, тук има представители на бранша, на крайните потребители, но има и представители на надзорни а, о, институции, както представители на парламента, които са а, представители на гражданите за гражданина е важно всеки продукт, който дойде на пазара, да носи някакво значение и смисъл в себе си. При покачването на цените на горивата, разбира се, се крият и спекулативни елементи, а не само с изчерпването на ресурсите на петрол Става въпрос тук и за хранителни продукти и селско-стопански продукти. Има значение дали става въпрос за един сектор, където се произвеждат храни или един сектор, в който се използват спекулации, за да се правят сделки за сметка на гражданите. А, моля във връзка с застраховката на риска от неизпълнение от страна на контрагента може ли да се търгува с такава застраховка без а, да се разполага с, с съответните документи? А, от господин Жуе а, чухме някакъв отговор, но и другите могат да отговорят. Как ще подходим с към продуктите, за да бъдат те разграничени. Продукти, от които ам, участниците на пазара имат а, полза и такива, от които нямат нужда. Благодаря ви. Right. Uh, thank you very much. I, I... Благодаря. Ще дам думата на господин Жуе, за да може, когато е необходимо, да си тръгне. Микрофонът не е включен. Ще се постарая да отговоря накратко по въпроса на господин Куч. Мисля, че прозрачността трябва да бъде максимална. Вярно е, че в някои случаи е, те бяха представени от господин Полсън – и има нужда от баланса между прозрачност и ликвидност. Тъй като някой, при някои поръчки е възможно да се окаже определен натиск върху пазара и трябва да може да се осигури а, достатъчна ликвидност. Аз мятам, че трябва да се е, помисли внимателно по тези въпроси, като разбира се, ние разбираме е, индустрията, но за регулатора прозрачността трябва да е максимална. По отношение на съвместимостта. Е, забелязваме засилване на риска, тъй като се свързват е, клиринговите къщи, колкото повече съвместимостта, толкова повече е взаимната връзка и толкова повече се засилва риска. Без да има гаранции, че ще има равнопоставен е, достъп. Този въпрос е засегнат и от господин Ланген. Възникват и технически проблеми, свързани с управлението, контрола. Струва ми се, и това е една от полуките от кризата, че трябва да се осъществява тест за издръжливост, е, тест, е, стрес тест, т.е. способността е, за е, издръжливост на пазарите. Сега въпроса на гръцката колега. Защо сме за механизмите за компенсиране и регистрация на пазарите. Днес се провежда анкета. Няма глобално виждане за гръцката криза. И това е една от трудностите, които подчертах. Личното ми чувство, но както казах, води се анкета, нещата се засилиха от, по а, причини, които бяха посечени от последния оратор – на пазарите има известна тенденция за спекулация. Това е естествено. И така, свидетели сме на засилване на гризата. Но то в сегашното си качество аз не мога да се произнасям. Мисля, че няма да е лесно да видим кое е полезно за пазарните субекти и кои продукти представляват интерес за финансовите предприятия. Те не винаги отговарят на необходимостта от защита срещу риска. Има, в тези случаи има разлика между регулаторите, индустрията, сектора. От, трябва да се направи това разграничение. Ето защо и тук аз съм съгласен с казаното от представителите на сектора. Не може всичко да се стандартизира. Трябва обаче да проявяваме максимална амбиция по отношение на стандартизацията. Благодаря. Казва председателката, бяха зададени въпроси за съвместимостта. Очевидно много сериозен въпрос. Може би докладчиците ще искат да се спрат на този въпрос. И когато обсъждате този въпрос, бихте ли каза някои думи за рисковите аспекти на управлението. Господин Полсън. По въпроса за съвместимостта, ние подкрепяме конкуренцията на тази основа и съвместимостта е много важен механизъм за осигуряване на конкуренция между клиринговите къщи. Обаче, ние сме наясно с това, че има въпроса свързани с риска и те трябва да бъдат внимателно обсъдени. Е, не можем да допуснем риска да се повишава. Така че ние сме за, но трябва да се обмисли внимателно как да стане това. Имате ли коментар по някои от другите въпроси, които бяха зададени? Не е необходимо, не сте длъжен. Въпросите свързани с централния контрагент. Да. Ние не работим в в областта на клиринга за слаповете за кредитно неизпълнение, Като цяло не смятам, че трябва да има конкретно регулиране на конкретни продукти. Е, регулацията трябва да бъде достатъчно обща, за да обхваща всички продукти. Благодаря. Госпожа Мастърс по въпроса за слоповете за кредитно неизпълнение. Една от препоръките, по която очевидно има съгласие, е. задължителна 100% прозрачност в реално време. На този фон въпросите, свързани с това дали пазарната дейност е вредна, манипулативна или по друг начин противоречи на държавния интерес или някакъв друг интерес, е, ще бъде много по-лесно е, органите да е, проучат и да разследват за да не се стигне до забрана на конкретни продукти, които могат да се окажат полезни. Не е лесно да се отговори на въпроса при отсъствието на прозрачност. Също така въпрос кога прозрачността става прекалена. За регулаторите нещата трябва да са пределно ясни. И по въпроса за прозрачността, след търговията трябва да се обмисли внимателно какви ще бъдат евентуалните последици за участниците на пазара, ако се окаже натиск операциите твърде често, да, твърде бързо да бъдат публикувани. Сега една партида природен газ в дача сутринта е твърде много. Мисля, че въпросът е свързан с блоковата, блоковата търговия. Заслужава да бъде проучен, а не да се взимат прибързани решения. Въпросът за управлението и съвместимостта. Аз казах, че съвместимостта като цяло е полезна, но може да бъде рискова. Ако се поставят на едно място продукти, чието рисков профил, е, чието рискови характеристики са различни. Е, принудителната съвместимост и е, ще се отслабят стандартите в една част за сметка на друга част. Това е опасно. По този път трябва да се върви само тогава, когато има сигурност, че, регулатор... че нормативната база е достатъчно солидна. Мисля, че на този етап е твърде рано да се правят такива заключения. След време може да се направи този заключение. Накрая управлението на риска. Рискът от провал на централен контрагент трябва да бъде ограничен в себе си. Има някои предложения за централните контрагенти, при които се приема, че когато, че ако този контрагент изпадне в несъстоятелност, членовете на клиринговата къща ще имат неограничени задължения да посрещнат финансовите задължения на този контрагент това би означавало, че не сме постигнали нищо. Тоест, връщаме се там, откъдето тръгнахме, с един значителен централизиран риск в основната част от бизнеса ни. Сега, рискът, към риска трябва да се подхожда внимателно, просто защото всички, които имат отношение към риска, трябва да могат да изразят мнението си. Независимо от това къде е свързан с риска, е, всички трябва да могат да участват в взимането на решение, за да не се разпространява е, риска, което не е в интерес е, нито на централните контрагенти, нито на борсите. Благодаря. Господин Делбек, Елбек, по отношение на управлението, Блайт каза каквото имаше да се каже. По отношение за съвместимостта, единственото, което бих могъл да кажа, е, че трябва да се стремим към добре регулирани централни контрагенти. Конкуренцията е полезна, но не трябва да бъде, да, бъде, да се превръща в надпревара към дъното. Конкуренцията е необходима и полезна. Не смятам, обаче, че е, нещата трябва е, да се. Е, трябва да обърнем особено внимание на инфраструктурата. Най-напред аз бих искал да кажа няколко думи за прозрачността и за това докъде да стига тя. Ние бихме искали е, прозрачността на извън борсовите пазари да бъде същата като на борсата, за да могат е, гражданите да е, виждат какви търговски операции се извършвали, с какви продукти и на каква цена. Но не смятаме, че контрагентите трябва да бъдат публикувани. Разбира се, трябва да има достатъчна и пълна информация за регулаторите. Това е въпрос, който обсъждаме и с Генерална дирекция енергетика в процеса на обсъждане на квотите за емисии и търговията им. Необходимо е да се осигури доверие на пазара. Що се отнася до търговските депозитари, и ние смятаме, че е необходимо те да бъдат централизирани за клас активи много от националните регулатори настояват за различни видове отчети в различни формати и за европейските фирми е трудно да отговорят на всички тези изисквания. Е, централният депозитар би улеснил значително нещата. Накрая искам да отговоря на въпроса е, насочен е, към ЕОН намаляване на риска без деривати. Ние смятаме, че би трябвало да има ликвидни, конкурентно способни, прозрачни пазари. Това е политическа цел, която си поставят както парламента, така и комисията. Смятаме, че дериватите играят своята роля тук. Тогава, когато няма стандартизирани продукти, няма да има ликвидност на пазара и за новите участници на пазара ще бъде много трудно да се наложат на него. Така че дериватите според нас са изключително важни за хеджиране на позициите на потребителите и на и клиентите. Господин Рейбърн, искате ли да кажете нещо? Господин Полсън, пак ли искате? Да, благодаря. Е, само няколко думи по въпросите за е, управлението на субектите, е, които бяха разисквани от колегите тук, докладчици. Много е важно централните контрагенти да бъдат независими субекти, които вземат е, самостоятелно решенията по управлението на риск. Централният контрагент е, се задейства именно е, по време на криза, вземайки съответните решения, изисквайки допълнителни гаранционни депозити от играчите на пазара. Тъй, че той трябва да бъде силен и независим. При все това обаче аз смятам, че потребителите могат и следва да членуват в Комитета за управлението на риска, да участват в неговата работа. Не бива да забравяме, че е, е, средствата е, за обезпечаване на изпълнението в край на краща са средства на потребителите. Те са ги внесли в общата каса, така да се каже но разбира се, самият централен контрагент трябва да бъде достатъчно независим. Блайд, вие кимате е, утвърдително, явно сте съгласна. Да, да, да, наистина. Е, централният контрагент трябва да бъде независим форум, е, представляващ потребителите, които отговарят за капиталовото обезпечение на включените транзакции. Питам се, казва председателката, дали бих могла да изкуша е, някои от представителите на, на брокерите, дилерите, да подходят малко по-авантюристично в твърденията си, в изказванията си по отношение на слаповете за кредитно неизпълнение. Е, ретроспективно е, можем да твърдим, че обема на е, е, непогасените е, кредитни слапове бил малък в сравнение с гръцкия дълг. Смятате ли въобще, че проблемът за тези слапове е, е, е значим като фактор или просто по една или друга причина е, получи по-голям, отколкото заслужава обществен отзвук? Нямам кой знае какво да добавя в сравнение с вече казаното в експозето си информацията е, следва да бъде на разположение на регулаторите. Регулаторът, това мога да кажа, трябва да знае е, всичко, за да, за да може да е, очертае правилната картина. Председателката очевидно ще трябва да поразпитаме Евростат. А, бих ли могла да изкуша Deutsche Bank да бъде малко по-откровена? Онова, което Блайт споменава в експозето си, а именно, че кредитните слапове не пораждат дефицит, е, е от е, съществено значение. Това е, това е именно е, същината. Това е инструмент е, за управление на риска. AIG, е, е, разбира се, е, прекали в това отношение, е, но според мен не би трябвало да обвиняваме пазара на кредитни слапове за проблемите на Гърция. По относителния модел е твърде малък. Е, така просто несправедливо ще бъде да, да се твърди това. Добре, благодаря и извинявайте, че ви провокирам така, но край на това ми е работата. Е, и сега ще пристъпим към последния кръг въпроси и отговори. Е, само две колеги са се записали всъщност е, за задаване на въпроси. Катрин, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на нашите докладчици. Ако ми позволите да засегна отново въпроса за кредитните слапове, много се говори за разделяне, за разграничаване на онези, които се използват за осигуровка и другите, е, които е, са е, предмет на откровена спекулация. Като по тези вторите би следвало да бъдат квалифицирани като лоши. Интересно е, че никой не иска да засегне в тази връзка въпроса за градския дълг. Питам се, съгласни ли сте с, тази, с това разграничаване? Е, и един въпрос, адресиран до госпожа Мастърс. Е, за вас се говори, е, че вие сте авторът на финансови оръжия за масово унищожение. Добре е документирано участието ви в разработването на кредитни деривати с които, знаете, широко се злоупотребява. В предвид полуките е, от миналото, питам ви, госпожа Мастърс, какво бихте променили сега? И следва госпожа Фаорт. Аз бих искала да благодаря на, на докладчика, е, нашия, господин Ланге. Е, а въпросът ми е за разходите за крайните потребители. Някои представители на стопанския е, сектор е, е, ме осведомяват и то с конкретни числа, че цялата тази нова система би повишила значително разходите им било то от гледна точка на цената на капитала, било то от гледна точка на стойността на обезпечението. Доколкото знам, никой е, не е давал такива количествени оценки обаче от, от страна на финансовия сектор. И двамата представители на банките питам, правили ли сте такива е, модели е, на въздействието в зависимост от съответните изисквания за капитал или обезпечение? И е, смятате ли, че е, от гледна точка на капиталовите изисквания е, с транзакциите, които минават е, през централен контрагент, би следвало да получат тегло 0. Основателно ли е това? И, госпожа Мастърс, вие казахте, че е, управлението на риска чрез двустранен клиринг, ако е сравнимо с централния кли, е, клиринг, е, би трябвало да се третира от капиталова гледна точка по един и същ начин. Бихте ли доразвили малко тази теза? Какво точно под, разбирате под двустранен клиринг? Свен обаче от, от оставачите, казва председателката, е вече тук и ще му дам думата за въпрос. Два са въпросите ми. Има е, мнозина, които твърдят, че е, крайните потребители би трябвало някакси да бъдат изключени от схемата на регулирането. Очевидно, предвид полуките от последната криза, имаше някои крайни или така наречени крайни потребители, е, които се държаха по, на практика престъпен начин. Ако вземем Енрон като най-характерен пример. И въпросът е, не би ли следвало да се определи прагово равнище и как точно да се зададе този праг, за да се е, направи разлика между добросъвестните крайни потребители и онези, които всъщност са инвестиционни банки, прикриващи се е, под крайно потребление. Може би <laughs> не се изразявам достатъчно добре. Но да вземем Сименс. Сименс в Германия нерядко бива характеризиран като инвестиционна банка с а, а, някой друг електротехнически завод. Сега нещата са се променили значително, но, но на времето наистина беше така. А вторият ни въпрос е малко по-теоретичен. Когато е, слушах вашите експозета, в няколко от тях е, прозвуча е, основното допускане, че високата ликвидност на пазара е нещо добро за ефективно разпределение на ресурсите. И е, на няколко пъти, поне, е, някои варианти на регулиране бяха критикувани като ограничаващи ликвидността. И от ваша гледна точка, смятате ли наистина, че високата ликвидност е, води непременно във всеки случай до по-висока ефективност на пазар? Е, според мен е доста от изследванията относно информационната асиметрия, а и а, е, обзора Търнър, сочат е, и то доста основателно, че високата ликвидност не се корелира непременно с пазарна ефективност, т.е. няма пряка пропорционална зависимост. И аз бих искал да чуя, предвид вашия опит, какво мислите по този въпрос. Благодаря. Е, мисля, че доста от тези въпроси бяха е, адресирани пряко към Blind Masters. Е, би трябвало да и там. Или имате още докладчикът има още един малък въпрос. Още един въпрос, свързан с развитието през последните 10 години при деривативите. Дериватите се увеличиха и брутните стойности не трябва да бъдат считани за рискови. Искам една оценка от страна на шестимата експерти по отношение на предложението за регулиране на целия пазар. регулиране, което се позовава на мерки от 2000-та година. Е, брутния социален продукт е, се е увеличил от 3 пъти на 12 пъти с свиване на социалния пазар. Така, и нямаме много време. Е, Той часовник там, трябва да ви кажа, изостава с 5 минути. Да чуем госпожа Мастърс. Така, като започнем с фразата финансови оръжия за масово унищожение, мисля, че тя тази фраза беше пусната поначало от един знаменит инвеститор, е, който, между другото, е сериозен ползвател на деривати. Това е Уорън Бафет. И а, предвид контекста, в който той употреби тази фраза и опитвайки се да разбера неговата гледна точка, предвид колко умел инвеститор е той, аз а, всъщност съм съгласна с неговата гледна точка, а именно, че според мен дериватите наистина могат да бъдат високо рискови и потенциално опасни инструменти е, в, не, в неправилните ръце е, в ръцете на некогото трябва. И, и мисля, тъкмо това има е, предвид Уорън Бафет. Знаете, един чук може да свърши работа, може и да навреди. Ако погледнем какви са причините за загубите е, по време на е, последната е, финансова криза, всъщност доброто старомодно кредитиране в областта на недвижимите имоти е главният виновник, а не дериватите. И все пак, определено има полуки които могат да бъдат извлечени от ролята на дериватите в последната финансова криза. И както казах в доклада си, тези полуки трябва да бъдат освоени и, и лично аз смятам, че, че немалко се получих. Разбира се, някои неща не лично аз бих променила в собственото си поведение, понеже ролята ми в тази конкретна област е, е от доста време насам. Няма да ви казвам на колко съм години, но, но така или иначе отдавна беше, когато се занимавах с тези въпроси. И все пак, има 3-4 е, неща, които би трябвало да, да, да бъдат иначе. Първо, ако вземем конкретно AIG, е, AIG стана сериозен пазарен участник е, в пазара на деривати и бе на практика нерегулиран като такъв, бе системно значим предвид мащабите на дейността си, е, най-вече в пласмента на кредитна защита под формата на кредитни деривати и то в такива мащаби, че простичките въпроси, които би трябвало да бъдат зададени на високото равнище в AIG, очевидно не са били зададени и не са получили отговор. Тъй, че никога е, е, не бива да гледаме спокойно на такова системно значение на едно дружество на такъв пазар, което не е регулирано. Това е първата полука. Една от причините е, поради това, според мен, е липсата на задължително отчитане на е, дейностите, на операциите в деривати, не само по кредитните деривати, а по всички класове активи. А ако имаше задължителна отчетност е, и то на високото равнище в дружеството, това би могло да бъде преодоляно. Та значи задължително наложено от регулатора отчитане за да се знае е, е, къде са рисковете, е, къде са нерегулираните играчи, които поемат непремерени рискове. Освен това, бе на лице голяма взаимозависимост, взаимовръзка не само между AG и останалите, а и между контрагентите на AIG. И в този случай регулаторите бяха принудени е, да предприема действия, в това число е, да сложат на карта средства на дънакоплатеца, защото не бяха известни последиците от е, въздържането от такива действия. И, и това последно, последната полука, е, никога не можем да допуснем за напред такава степен на взаимосвързаност, каквато имаше е, в разгара на финансовата криза. А днес и за това говорихме. Е, именно е, за да се преодолее тази пряка взаимосвързаност, в значителна степен трябва да се увеличи ролята на централния клиринг. Ако всичко това бе е, на лице, EEG нямаше да се случи и аз от все сърце бих искала да не бе се случило. Друг един по-скоро технически въпрос от терминологична гледна точка е за, за смисъла на двустранен клиринг. Аз имах предвид двустранна колатерализация, не, не съм имала предвид клиринг. Тоест, двустранно обезпечаване, това е много широка практика, която вече се наблюдава на пазарите на, на деривати, при която контрагентите по една деривативна сделка фактически взаимно си разменят гаранционните депозити под формата на парични средства или ликвидни ценни е, книжа, което е, до голяма степен прилича на гаранционните отношения между е, дилър и борса. Но понякога и по-сложно. Би било естествено, например, за една банка, която се занимава с търговия с енергия, с участието на, на сериозна енергийна фирма, да вземе като обезпечение стокоматериални ценности или дълготрайни материални активи. Това е един от механизмите, е, е, които банките поначало би следвало да прилагат за вкарването на ликвидност в економиката. И аз се надявам капиталовите изисквания е, в това отношение да, да бъдат приведени в съответствие. Е, е, например, никога не би било уместно за обезпечение да се вземе самолет за задълженията на участник на борсата. Чисто и просто, защото за 5 минути не можеш да осребриш един самолет. Не, че някой се е опитвал, но във всеки случай едва ли би било изгодно. Ето това имах предвид, като казах, такова едно двустранно насрещно обезпечаване. По-нататък въпроса за онези, които се представят за крайни потребители, но всъщност са недобросъвестни играчи, ако правилно съм разбрала въпроса на уважаемия господин депутат. Ако въведем изключение за крайните потребители, т.е. не бихме ли дали удобно прикритие на спекулативни играчи на пазара – мисля, че отговорът тук е такъв. Ето за това е необходимо задължително отчитане пред регулатора на всяка дейност, без каквито и да било изключение. И съответно регулатор с правомощие да се намеси и да поиска от крайния потребител да обоснове дейността си и ако не я обоснове, изключението, което би било инак дадено в общия случай, да бъде отказано. И надявам се, колегите тук няма да възразят. И най-сетне, защо ликвидност и дали ликвидността непременно води до ефективност? Аз съм чела много от изследванията, които вие сте чел. Наистина, има много случаи, в които няма пряка зависимост. Общо взето, зависимостта е на лице. И все пак вие имате основание не всеки ликвиден пазар е ефективен пазар. И все пак определящата характерна черта на, на ликвидния пазар е, че в него могат да се осъществяват сделки. Тоест, може да не ви харесва цената, но цената така или иначе е изпълнима между волеизявяващите равноправно продавач и купувач. И вече финансовата криза, която разстрои световната финансова система и отново принуди е, регулаторите е, е, да, да, да вкарат ликвидност на пазара, всъщност разстрои тази взаимовръзка. Ликвидността дава възможност да се управлява риска, да се, да се поема риск или в хода на обичайната стопанска дейност, или пък в резултат от нечи чужд провал. Да вземем Лиман Брадърс, основен посредник, дилър. Благодарение на този провал, партньорите на Лиман трябваше да поемат пазарни рискове, които бяха хеджирали при Лиман и които останаха непокрити. И фактически поради липсата на ликвидност, тези контрагенти не успяха да закрият позициите си. Благодаря. Мисля доста изчерпателно. Разгледахте всички е, зададени въпроси. Не знам кой ще се заеме с въпроса за намаляването на обема и частотата на търговията с деривати. А може би колегата ви от Deutsche Bank ще се осмели. Да, с удоволствие, госпожо председател. Аз какво бих казал, между другото, определено ефективният пазар поддържа добро съотношение между търсене и предлагане. Е, пазар, който не изключва желаящите да участват е, субекти. И разбира се, всички участници трябва да бъдат добре регулирани. Регулатора трябва да знае какво става. Е, опасно е да изключваме едни или други участници, ако те са способни да участват. Въпросът за броя на, на контрактите, е определено на пазара на кредитни слапове, бе положено огромно усилие за намаляване на условно непогасените контракти. Между другото, е, понятието условни контракти е, е полезно за оценката на риск. Е, тоест, краткосрочни договори с условна е, главница Хикс, дългосрочни с основна главница Хикс. Е, това може би не е най- най-добрия начин, но, но във всеки случай върши работа. По другите класове активи, особено тези, които представлявам аз, би трябвало да се направи повече за свеждане до минимум на, на тези условни обеми. Разполагаме с механизмите, просто трябва да бъдем по-настойчиви. Разбира се, когато говорим за риска, едва ли би трябвало да, да се опираме на, на условни числа, но, но това е възможността, с която разполагаме в момента. Бих искал да коментирам два от зададените въпроси. Първо за разходите за крайните потребители. Без съмнение те ще пораснат. В това число разходи свързани с блокирането на парични средства за обезпечение. Това, това, това е пряк, пряк разход. Но, но и, и административните разходи за договаряне на, на нови е, инструменти. Е, ето защо ние сме категорично против задължителния централен клиринг. Но така наречения слон в стаята, голямата опасност за нас е, е Базел – и CID4, е, е, предвижда се значително по-високо капиталово изискване за е, двустранните сделки извън борсовия пазар, които не минават пред централен клиринг. Това е, както се казва, да се простреляш в кръка. Ако Европейския съюз и, и Сената на САЩ бъдат убедени да предвидят изключение е, за е, крайните потребители, а след това да се поддадат на Базелския комитет, е, при което разходите, сочат оценки, ще бъдат толкова големи, че много крайни потребители просто ще се откажат от тази игра. Така че в рамките на консултациите по Базил и CID4 е, трябва да се настоява е, политиката да бъде вътрешно издържана, така че е, да не се взема с едната ръка онова, което се дава с другата. Разбира се, по-високата цена на капитала е част от цената. По-високите капиталови изисквания, прочим, са част от цената за очистване на финансовата система, но, но не бива да се дават ненужни жертви. Председателката, бихте ли искал да зададете уточняваш въпрос? Не, просто бих искал да коментирам. Случаят Енрон бе, бе споменат. Е, е, регулирането на е, дериватите е, не може да се справи с случаи като Енрон. Накрая ще има и наказателен кодекс за тази работа. Престъпното поведение е, не може да бъде избегнато чрез задължителен клиринг господин Полсън. Да, е, по, по някои от въпросите, които бяха зададени, е, спекулирането от една страна и хеджирането или осигуряването от друга, как да разделим добрите от лошите. Както казах е, в самото начало, наистина това трудно се следи на практика. Според мен как бихме определили това, което би било опасно от системна гледна точка? Според мен критерия тук е големината, обема. И, и това е критерий, който се изразява количествено. По втория въпрос за нулевото относително тегло на отношенията с централни контрагенти по капиталовите изисквания. Е, централният контрагент е много специфична фигура. Е, той е създаден за боравене с риска. Ето защо ролята му е толкова важна, когато днес искаме да съсредоточим усилията си върху управлението на риска. И според мен нулевото относително тегло в капиталовото изискване би било едно, един много добър стимул. И накрая, вероятно, трябва да кажа няколко думи за разходите за гаранционните обезпечения в клининговите къщи. Да, наистина, това е, това, това е блокиране на средства. И строгият режим за управлението на риска, който налага клиринговата къща, изиска постоянно поддържане на обезпечението от всички. Аз бих казал обаче, че боравенето, намаляването на този риск по друг начин, без обезпечаване, така или иначе не, не, не може да бъде безплатно. Не можем да кажем, че нещо е безплатно, просто защото цената не е прозрачна. И в този случай клиринговата къща просто насочва прожектора към този, към този риск и прави необходимото, защото той да бъде управляван по един дисциплиниран начин. Това е именно, е, образно казано, е, стремеж да се извади черната котка от, от тъмната стая. Благодаря. Господин Жуе, искахте ли още веднъж думата вие? Е, съвсем накратко микрофона на оратора, моля. за отсяването на, на добрите е, от е, лошите. Наистина, тук е, не кретите слапове породиха гръцкия дефицит гръцките дългови книжа във всеки случай не бяха единствената причина за затрудненията на Гърция. Добре, разбира се, е, е, регулаторите да е, взаимодействат с операторите. Не бива, разбира се, всичко да бъде задължително. Трябва да се диференцира и разбира се, операторите ще поносят, ще понесат цена. AIG е характерен случай. В края на краища всички трябваше да платят и ако цената бе платена предварително, тя нямаше да бъде толкова висока. И цената трябва да бъде платена от всички, е, независимо какви са те, банки ли са, хедж фондове ли са или, или крайни потребители. Между другото, в тази връзка трябва да се помисли и за данъчния режим на, на пазарните операции. Това първо. Второ, е, както подчерта един от изказалите се, всъщност колегата Свен, е, е, е за това, че не, не бива всъщност, според мен, да противопоставяме базилските изисквания е, на е, цената на разходите за операторите. Е, в крайна краща базълските изисквания е, са насочени е, към това да се използват клиринговите къщи. А изключенията могат да бъдат правени, стига експозицията на, на определен оператор да не надхвърля определен прак. И в рамките на Комитета на европейските регулатори ние този прак ще го определим. Е, трети момент, е, що се отнася до ликвидността, аз приемам казаното. Проблемът е, че наистина няма пряка връзка между е, ликвидността и стопанските показатели на растването на заетостта. Вярно е, че след като по-настоящем все повече и повече нефинансови е, играчи отиват е, на финансовия пазар, трябва да се внимава как се поддържа ликвидността на този пазар. След като се извършва преход от банково кредитиране към капиталовия пазар, на това сме свидетели в момента, определено трябва да се следи ликвидността на капиталовия пазар. Що се отнася до обема на дериватите, мисля, че господин Ланген всичко правилно е казал. Трябва да се стигне до относителни мащаби, които са разумни и при това с механизми, които гарантират на тези пазари на деривати, които през последните десетилетия почти отруиха обемите си, за добре или лошо, да бъдат организирани по същия начин, по който са организирани нормалните финансови пазари, пазарите на, на дялови книжа. И аз не виждам защо трябва да са различни организациите на, на основните книжа, така да кажем, и пазарите на дериватите им. А в противен случай, е, виждаме какво става и тази седмица, противен е, случай е, ще се подхлъзнем обратно към е, кризата. Um, Благодаря на докладчиците. Сега давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на шестимата докладчици. Това беше една много интересна дискусия с много експертни мнения и становища. Днес научихме много нови и обосновани аргументи, които ще можем да използваме в нашето законотворчество. Смятам, че можем да си направим следния извод. По отношение на полуките, ние сме на едно мнение, а именно, че трябва да има прозрачност, че трябва да има друг вид регулиране и че трябва да имаме независими клирингови къщи. По отношение на подробностите и уточненията има още неразрешени въпроси. Наша задача ще бъде в хода на изготвянето на доклада да обсъдим тези въпроси. И а, искам да предложа на експертите да останем в контакт и да обсъдим по-нататъчни въпроси теми и въпроси в хода на, на законотворческите ни дейности. На почти всички въпроси беше даден отговор, на редица въпроси получихме отговор. Благодаря ви сърдечно и се надявам, че от днешната дискусия тук в парламента ще си направим съответните изводи. На 17 13 май ще бъде прието нашето становище тук в рамките на комисията. Ще бъдат предложени компромиси. Комисар Баранье а, каза миналата седмица, че през края на, края на юни, началото на юли ще бъдат предоставени конкретните законодателни мерки и до тогава ние ще сме приели нашето становище. Още веднъж искам да ви благодаря. Мисля, че ако някой иска да аплодира докладчиците, сега е момента. Сега продължаваме към размяна на мнения, по-точно обсъждане на изменения към доклада. Okay. Oh, oh, right well, the 17th of May is not yet... Седем, датата 17 май все още не е официална. Те първа предстои а, комисията по кризата да вземе важни решения. Всички ли си тръгвате или всички оставате? В този случай пак даваме думата на докладчика. Благодаря. Ще продължа с една по-сложна материя, свързана с обсъждането на измененията. Като изходна база имаме проекто доклада и този проекто доклад не може да е пълен, разбира се. Благодаря на колегите, че а, направиха редица допълнителни предложения. Искам първо да подчертая, че със сигурност няма да можем да направим редакционни поправки. накрая ще имаме двойно повече коментари и предложения към крайния вариант, отколкото към началния вариант. Ако разгледаме отделните точки, няма проблеми с измененията. Ще ги мина по-отделно, първо и второ, което се позовава и ще бъде поет от работните а, групи. Има редица насоки в преамбюла, в А и Г, който беше цитиран. А, лихвени проценти и въпроса с полезността на дериватите. Има един компромис, който обхваща изменения от трето до шесто. и до девето изменение са обхванати всички аспекти. Това е редакция на тези аспекти. А, искам тази седмица да работим по компромисните изменения и да бъдат те предоставени на всички колеги. Втора точка която обхваща а, особеностите на малките и средни предприятия. Изменение 10, което го приемам, но в конкретната си формулировка дава възможност за проява на а, допълнителна интерпретации. А, става въпрос и за международни стандарти, които се изискват, но и се споменава, че а, могат да се приложат и европейски разпоредби. Изменение 12 на колегата Косес той се занимава с брутната стойност на пазара, а, както и се подчертава верността на заключенията от Базел 2. Изменение 13 ще бъде включено също така. Изменение 14 на колегата Комфъл Споменават се последните проучвания, свързани с дериватите. Не знам дали това изменение е необходимо да бъде включено в този доклад. 15% от дериватите се търгуват на пазарите или по-скоро проблемните деривати. Изменение 15 на колегата Клинц, който посочва растежа, свързан с лостовите ефекти. Също го приветствам това изменение. Изменение 16 на колегата Кратцер която включва спекулацията с кредити, които са довели до кризата в Гърция. Смятам, че дълговете са истински и не дълговете са предмет на спекулации, а по-нататъчните действия в рамките на еврозоната са обект на спекулации. обема на слапове за кредитно неизпълнение заемат една трета и една трета а, от а, дълговете на Гърция и не повече. По отношение на това изменение слагаме една въпросителна но ще можем да се обединим около едно регулиране. Относно темата, свързана с, сложността и необходимостта от обезпечение срещу риска от неизпълнение от страна на контрагента. Това може да се формулира в рамките на изменение в второ по един разумен начин. След това имаме изменение 22 на председателя на комисията. Това е изменение. Аз го подкрепям. Да няма а, дискриминиращи подходи по отношение на достъпа а, до местата за извършване на търговските сделки. Темата за оперативната съвместимост също е включена. Това е един труден аспект, сложен аспект и трябва да бъде обсъден допълнително, за да се изготви конкретна формулировка. След това преминаваме към а, един процес, който е свързан с това, че има идентични изменения от различни колеги, а именно всички предлагат ни същи правила с един и същи позитивен изход. След това 26-то изменение от госпожа Ботимата, което се отнася също до кризата в Гърция формулировката, която е предложена в 26-то изменение, бих могъл да я приема и да я оценя като положителна. 28 изменение на колегата Скина. Също така, 29-то изменение на председателя на комисията. Тук стои въпросът дали системността тук е уместна. Съображение в F. Предлага се заличаване. Аз съм против. И ще подкрепя предложението на колегата Цвимберг. Тъй, по причина, тъй като а, дериватите представляват нисък малък риск, а, защото с а, тях търгуват хора с а, голям експертен опит. Имаме нужда от регулиране, защото до сега нямаше такова, нито пък а, някакво задължение а, за отчетност. Трето и изменение. Трето съображение ще обхване 29-то до 34-то изменение. След това имаме изменение 35-то до 42 то което се занимава с въпроса за крайните потребители, крайните ползватели. Този въпрос беше обстойно засегнат. Може би всички изменения трябва да бъдат обединени в компромис изменение четвърто. Преминаваме към изменение 37 от колегата Фербер. Може би имам нужда от малко разясняване. Аз тук съм го отбелязал с плюс, но все пак не ми е а, много ясно. 40 изменение. Е, данните са прекалено и а, е, нереалистични 5 до 10% от а, е, пазарите за деривати. Това са прекалено ниски стойности, според мене. От а, ЕЦБ казаха от 13 до 15%. А, Смятам, че това изменение е гъвкаво, като се дистанцирам от а, посочените данни. Изменение 43 до 48 които могат да, обхван... да бъдат обхванати също в е, е, едно компромисно изменение. Формулировката на господин Шмидт и господин Свинберг, те ми харесват най-много. Формулировката на колегата Голя не е много приемлива. Имам проблеми с тази формулировка. Но ние ще намерим един компромис. 4950 изменение. Смятам, че те не са обхванати. Те са предвидени за зачеркване, тъй като предложенията на другите колеги са по-добри. Шесто изменение от 51 до 56 за нефинансови институции или крайни потребители. Имаме нужда от специални правила и специални разпоредби. Смятам, че с това шесто изме, компромисно изменение ще можем да изготвим съответната дефиниция. След това имаме изменения от 57 до 58, 63, 64, 65 които ще бъдат включени в компромисно изменение 7, там където се отнася за клиринговите а, къщи, за системния риск. Всички тези изменения са предложени от френски колеги от три различни политически групи. А, както се вижда, няма единодушие, затова ще изготвим един компромис. Преминаваме към изменения 67, 68, 59-то, които се отнасят до една и съща точка, а именно обезпечение при риск от неизпълнение от страна на контрагента. Изхожа се от заключенията а, на срещата на Г-20 и американските надзорни органи. Изменение 60-то, свързано с кризата в Гърция. Аз би го подкрепила това изменението на колегата Голя. След това имаме предложение на, на колегата Болман Доминичи също ги одобрявам. 69-то, 62-ро, 61 ро 59-то. Те са отчасти идентични. Отново от френски колеги са тези изменения и един италянски колега. 73-то изменение на колегата Конфо не ми допада много. Как да кажа, да, е, който предлага рамки за, за минимални стандарти при данъчно облагане. Не искам да го отхвърлям това изменение, а, но, но смятам, че имаме, защото смятам, че имаме нужда от регулиране по отношение на облагането на обема. 75 до 83 изменение са идентични тук става въпрос за вземанията. Приветства ам, инициативата на комисия за по-добре регулиране, за, стандар... за стандартизиране на ам, места за а, контакт. Тук можем да обобщим предложенията на колегите. Същото се отнася за предложенията по точка 1а, 81 до 84, които са идентични с изключение на 84-то изменение на Шмидт. Другите могат да се обединят до 87 и те всички са положителни от моя гледна точка. 99-то изменение, което е свързано с а, втория тип и е, взимания. Трябва да има по-добро регулиране на риска, свързано с неизпълнението от страна на контрагента. Оле Шмид, Томас Ман, Гозес, Перес, Гуя, Доминичи, Гула, Гозес, Свинбърн. Конфа и Клинт. Госпожа Борт също така. А, от всички тях са внесени тези изми, изменения и те могат да се влеят в компромисно изменение 9. Изменение 100 на колегата Карас. Не го разбрах. По-скоро ще го отбележа с минус. Не съм говорил още с него. Изменение 101 на колегата Клинц изпълнява моите изисквания и ще го отбележа с плюс. той е свързан с надзора на извънборсовите деривати. Точка трета. Става въпрос, че трябва по-добре да бъдат отбелязани разходите при осъществяване на тези търговски сделки и тези разходи да не бъдат поемани от дънакоплаците. Това е свързано и с някои идеологични аспекти. Смятам, че някои от измененията трябва да бъдат преосмислени и преработени. Ето защо предлагам а, да приемем тези предложения, като ги редактираме. След това, точка четвърта, колегата Клинц иска да я а, заличи и вместо това а, от, да се сложи на негово място компромис изменение 10 от 108 до 115 изменение от редица колеги Ланген, Доминичи, Хосес, Фейо и така нататък. Става въпрос за различаване между а, финансови а, деривати – Комисията ам, предлага, че двустранните клирингови споразумения трябва да обхващат и дериватите. Те, това може да е контрапродуктивно във връзка с изпълнението на заключенията от Базел 2. Ето защо компромис изменение 10 ще хване тези аспекти. Преминавам към изменение 116 на колегите Доминичи и Булман. Аз а, съм съгласен с тези изменения, а именно да се намали обема на търговията с а, деривати а, чрез а, отделни правила и поемане на отговорност от страна на контрагентите при неизпълнение. 118 изменения от същите господа. То също попада в сферата на идеологията. Предупреждава от достъпа, от достъп до пазара на нерегламентирани инвеститори. искам да го отхвърля. Това е в рамките на резолюцията, но не всичко от една резолюция трябва да бъде включено. И предложение на колегата Голя. Да, най-накрая е произнесох името правилно. Втората част не ми харесва много да се дава информация от страна на а, ЕСМА и така нататък. Всички надзорни органи трябва да получават а, навременна информация. Това е прекалено много, според мен. Трябва да има прозрачност, но не прекалено много. Изменение 120, 121, 122, 123 на Клинскара, Суинбърн, Болс, всички предложения са много положителни. 124-то на Олас Шмидт с точка 6 и оттам преминаваме към компромисно изменение 11, то което обхваща изменение на колегите Свинбърн, Доминичи и други. Трябва да има леки е, редакционни промени. Иначе съдържанието няма нужда да се променя. Преминаваме към 130, 131. Също одобрявам тези изменения. Тук става въпрос за задължение а, за информиране от страна на клиринговите къщи. Има някои неизяснени аспекти и трябва да обсъдим защо валутните сделки а, са проблем и е, не са проблеми, трябва да бъдат освободени. и да не бъдат читани като рискови в рамковите на клиронговите къщи. В следващите изменения става въпрос за ЕСМА, за клирингови къщи от трети страни. Е, зададох този въпрос, но не ми беше отговорено на него. Колегата Байц предложи, че за клиринговите централи трябва да се издаде банков лиценз до каква степен те ще бъдат разграничавани от банките по отношение на капиталовите изисквания. Това всичко ще бъде обхванато в 12-то компромисно изменение. 138 изменение, 139, 140 спадат към тези, които не разбирам от колегата Котман и Балц. Аз ще ги отхвърля. Става въпроса за изискванията, за капиталовите изисквания в банковия сектор. Но може би пък да ги включим и в компромисно изменение. Изменение, компромис изменение 13 към точка 8, към няко, които се представят няколко колеги. Трябва да се редактира малко формулировката. В доклада посочих, че управлението на риска не трябва да поставя в конкурентна ситуация отделните участници. Моята формулировка е че клирунговите къщи не трябва да бъдат поемани от ползвателите. Те трябва да бъдат включени в управлението на риска, но тези анализи на риска не трябва да стоят в. не трябва да бъдат конкурентни. Компромис изменение 13 обхваща изменение 141, 140 до 144 до 149. Всичко, което е казано по точка 8, може да бъде включено. Преминавам към 150-то изменение от председателя за технически общите норми за изчисляване на маржа. Абсолютно подкрепям това изменение. Изменение 151 става въпроса за финансовия надзор от страна на ЕСМ. Това е въпросът, по който аз редактирах моето становище възоснова на новите проучвания. 152 изменение, положителна оценка получавата. Преминаваме към въпроса, който е свърз... обхванат в точка 9, а именно въвеждане на а, общ депозитар, който да обхваща всички деривативни сделки. Е, трябва да се създаде прозрачност непосредствено след е, извършването на търговската сделка. Следващото изменение е също от е, френски колеги от три различни политически групи. Тук надушвам лобизъм. Тук също ще намерим. Ще постигнем компромис, който ще бъде включен в компромисно изменение 14. И така. Изменение 162 до 165 с допълнителни формулировка към точка 9. А, тук става въпрос за ако не е ако не е разрешено индивидуалното търгуване на деривати, тогава да се използват клиринговите централи. 166, което обхваща международните стандарти и дали в Европа искаме да гарантираме оперативната съвместимост. Колегата Клинц изготви това изменение. Аз знам, че тази съвместимост е свързана с двоен риск. По този начин може да се създаде един потенциален риск. 172, 173 удостоверява Точка 11, съгласно сегашните е, дебати. Точка 12 има много изменения до 180-то изменение е, с изключение на предложението на колегата Конфа, което а, е, не ми харесва. Колегата Кафон не, може би не е доволен, но не е възможно а, всичко да се обедини. Следващото изменение на Доминичи е, го приемам, но направих някои промени. Ще го отбележа с а, плюс. Компромисно изменение 16 от 184 то изменен до 190 по точка 13 та всички се отнасят до едно и също нещо. Изменение 191 на колегата Шмидт. Това е едно добро изменение. Ограничаване на дериватите в рамките на системния риск. 192, 193, колегата Конфан, добри изменения, 194 изменение и преминаваме към 195 до изменение 200, които а, си противоречат по отношение на точка 14. Ето защо предлагам а, формулировката в първоначалния текст. За това пък изменение 199 то от госпожа Берес ще го приема като допълнение към точка 13. Това а, въжи и за изменение 200 на колегата Шмидт. Компромисно изменение 17 от, 2000, от 201 до 207 изменение. А, включва а, обезпечение при неизпълнение от страна на контрагента. Седем колеги внесоха своите изменения. 208 изменение. Става въпрос за нещо друго. За концентрация на пазара. Е, знаем, че най-голямо предлагане има от 6 е, от 6 е, големи доставчика. Някои от тях бяха след, сред нас. Други са Golden Sex и Morgan трябва да засегнем този въпрос за концентрация на а, пазара. Но смятам, че той не е а, подходящ да бъде включен в този доклад и го отхвърлям. 209-то изменение се занимава с европейското измерение на клирунговите къщи. Със същата тематика занимава 211 то изменение, което също ще го приема. 210 то изменение на председателя, което а, смята, че слаповете за кредитно неизпълнение могат да се използват дори когато в тази държава членка а, няма насрещни държавни облигации. Това се регулира от финансовия а, министр. Формулировката е вярна, но въпросът е дали по отношение на държавните облигации не трябва да се поставят гранични прагове. Това е една спорна а, точка, по която не сме дискутирали обстойно. Доминичон Булман представя друга формулировка. Това е точно обратното, на което споменаха преди. Ето защо аз бих предпочел формировката на Пулман, а не на уважаваната от мен госпожа председател за празните продажби, за поставяне на прагове. Става въпрос за включването на местните органи. Не смятам дали е много удачно да ги включим, но за въвеждането на пределни прагове, това са изменения на Боус, Ланген, на Доменичи. От друга страна, колегата Комфо а, и неговото изменение 216 няма да получи одобрение от мен. Слаповете за кредитно изпълнение през последните 10 години показаха, че а, това не са нито ефективни, нито безопасни сделки. Ето защо ще отхвърля това изменение. 218 от Булман и Доминичи. А, става въпрос тук за това какво ще бъде включено в регулирането рисковите деривати, това е ясно. Всички деривати като цяло, тук става въпрос за дериватите на предприятията. Компромис изменение 18, което обхваща 218 до 226 изменение. Това са изменения на Доминичи Булман, Олшмит, Козес, Клинц, Подимата, Козес, Доминичи, Берес и Булман, които според мен могат да бъдат включени в тази допълнителна точка, където става въпрос за финансовите и не финансови институции и ние ще можем да постигнем едно разумно компромисно изменение Предлага се допълнителни формулировки за а, разширяване на 17-та точка по отношение на селскостопански продукти, и стоки от господин Гозес, Булман и госпожа Берез. За да могат да се предотвратят празните продажби, това считам за един положителен аспект. Има и други допълнителни точки, които трябва да се доизяснят, но изменение 219 господин Хербер го одобрявам. Имаме 17А, 17Б и други изменения които са идентични. 17А е а, с плюс, както и 18 Независимо от всичко, имаме нужда и от европейско регулиране. И накрая 249 изменение от госпожа Гола призовава комисията да гарантира, че надзорните органи ще имат достъп до регистрите и данните на централните контрагенти. Това е въпросът за взаимността. От октомври 2008 е основана най-голямата кли... клирингова централа в Штатите. Това предложение е много подходящо в тази връзка. Значението на оценката на прилагането на новите разпоредби е също от голямо значение. Ето защо аз се присъединявам към това предложение. Търгуването с костопански стоки и суровини също е удачно, според мен. Някои от а, изменената бяха споменати. Може би а, не всички формулировки могат да бъдат взети пред, предвид, но аз ще се опитам в компромисните изменения да бъдат включени възможно най-голям брой формулировки. Тази седмица ще бъдат обработени измененията и ще бъдете информирани. Thank you very much. Благодаря. Обедена съм, че това е било полезно за докладчиците в Сянка. Аз съм един от тях. Е, много кратък списък с е, желаящи да се изкажат, без докладчици в Сянка. Господин Доминич, искате ли да си изкажете? Или съвсем кратко? Не, нямам какво да добавя. Да изчакаме, докато бъдат внесени компромисите. Тогава ще ги обсъдим с докладчите в сянка и докладчика. Вие зададахте въпрос за някои от вашите изменения и аз накратко ще ги разгледа. Изменение 1.3.1 за борсите. Имам предвид а, а, е, сетълмент деня преди клиринга. Така че сетълмента и клиринга горе-долу да станат на, в един ден. Хубаво е това да се поясни. Изменение 186 е свързано с изискванията към капиталови изисквания за четвърта директива за капиталови изисквания. Въпросът беше повдигнат по време на изслушването, когато тогава, когато и е, има договор за обезпечение, което да е по-устойчиво, капиталовите изисквания да са същите. Изменение 10 има за цел да каже, че има легитимни начини за слопове за кредитно неизпълнение. Не искам да кажа, че има нелегитимни причини. Ако една фирма има засилен интерес към организиране на почивки в Гърция. Те могат да защитят своята експозиция и чрез слоп за кредитно неизпълнение. Изменение 237 предизвика силен интерес Всъщност там става дума за това, че с разрешителните за емисии Това е изменението за намаляващите разрешителни за е, емисии. Това е въпрос, който се обсъжда повече в Комисията по околна среда, но мисля, че и в нашата комисия трябва да имаме възможност да се обръщаме към пазара много по-голяма степен тогава, когато а, нещо намалява. Свен, иска... искате ли да кажете нещо като докладчик в сянка? А, значи не сте. Очевидно има проблем в текстообработката в е, секретарията. Паскал. Аз исках просто да подчертая, че в повечето случаи измененията на френски са подобни, въпреки че са от различни политически групи. Моето не е подобно, обаче. А, Инак позицията ми е като тази на господин Доминич. Просто трябва да изчакаме е, какви компромисни изменения ще се предложат. Жалко е, че нямахме възможност до сега да обсъдим нещата с докладчика. А вие, господин Ланген, това, че не дискутирахме, не беше свързано с графика. Ами, по време на великденс... Великденските празници имахме нужда от 14 дни, докато получим а, превода. Това е свързано с празниците по Велик ден, а не е проблема в нас. With the workload in general, Kay, do you wish to? Thank you, and I, I think there's been a huge amount of work going through all of these amendments. Благодаря. Много работа явно е извършена по тези изменения и евентуалните компромиси. Ще ми се да се запозная с формулировките мерките, когато те са готови. Питам се обаче е, дали предвид дискусията, изслушването, което проведохме тук е, преди малко, един въпрос не би следвал да се подхване, именно да се определят е, нормативни показатели на финансовите играчи по класове активи е, е, за да е, не се получава това, което се получи с кредитните слопове, да възлизат на 95% от новите продукти, които минават през клиринг. Бих било добре да насърчим комисията по този път. Да, благодаря, господин Фербър. Благодаря. Бях помолен да внеса светлина в изменение 37, въпреки че смятам, че то е достатъчно а, ясно. 37 изменение докладчика кажа, че ще отбележи с плюс, а изменение 100 с минус, тъй като те си противоречат. Днес е в изслушването а, беше казано, а, че трябва да се дадат правила, а, които допределят местата за извършването на търговските сделки. Ще се радвам, ако наистина сме задължени да пишем основанията си по измененията, които внасяме. Но нито аз, нито нашия секретарят одобрява, когато обосновките не са включени. А, това какво е банка и какво не е, е, банка не ми хрумна никаква конкретна дефиниция. Добре е, когато господин Ланген като докладчик, използва своята интуиция, и отбележи съответно измененията. Ще ви дадем думата накрая. Това е технически въпрос. При инициативните, при декларите по собствена инициатива а, няма съображения обосновки. Само при другите доклади исках това да отбележа. Благодаря, госпожо председател. Искам да отдам дължимото на господин Ланхен. Очевидно много е работил. Всъщност, вие успяхте ли да си починете по време на великденската вакансия? Мисля, че той обхвана всичко. Сега правно ли съм разбрал? Изменение 200 искат, смятате, че трябва да се забранява в, в зависимост от случая употребата на определени инструменти. Ако се, се вслушате в един от критиците по време на слушането, да, разбирам, че вие сте за забраната. господин Шуи отговори на този въпрос и каза, че според него това не би било полезно. Имайки предвид това, което той казва и това, което казва френското правителство, те са на ваша страна, господин Лахен. Аз мисля, че това не е полезен инструмент. Имам предвид 200 изменение 200. very simple. Do you want to have a ban or not? И въпросът ми е чисто и е просто, искате ли забрана или не? Виждам едно противоречие между забраната на кредитните слапове и предупреждението. Едните искат предупреждение, другите искат забрана. За всички неща, които решаваме, за всички решения, които взимаме, имаме нужда от мнозинство. Това е съвсем просто и ясно. Well, Ole was... Мисля, че Оле Шмидт беше последният, който поиска да се изкаже. Никой друг не е вдигнал ръка. Господин Ланген. Всъщност, никой друг не иска да се изкаже. Ако ви искате да обобщите. Чудесно! Искам да благодаря на всички и се надявам, че сега председателя ще закрие заседанието. Благодаря ви. Ние водим преговори за окончателната дата, на която ще се гласува. Закривам заседанието. В 6.30 ще се проведе заседание на координаторите.